So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Скъпи колеги, нашият комисар Мараш е тук. Е, поздравявам го, но преди е, да му дам думата, е, ще помоля за малко търпение. Ще дам думата на нашия колега Маринеско, за да ни информира за първия трилог с Олаф. Да. Благодаря, госпожо председател. Първата тристранна среща вече бе проведена. Е, обсъдихме 6 или 7 члена. Е, успяхме е, по две или три точки от нашите приоритети да постигнем успех, но не повече. Във връзка с нередностите и промяната на името на разследванията, вътрешни и външни разследвания. Имахме дискусия, но се надявам, че ще постигнем напредък. Следва втора техническа среща с съвета и комисията е, и още една тристранна среща през декември. Надявам се тогава да мога да ви зарадвам с по-хубави новини. И естествено имахме техническа среща и тук, вътрешна за парламента. Срещнахме се с колегите от парламента. И така, имате ли въпроси към колегата Маринеско? Очевидно не. Желаем ти е, много-много е, успех. Благодаря. Тогава преминаваме към процедурата освобождаване от отговорност. Точка 15. 14 и 15. Приветствам тук сред нас Михаил Козловс, който отговаря в рамките на Европейската сметна палата за изследвания, наука и иновации. Радвам се, че и комисаря Моедъш също е отделил време за среща с нас, който ще вземе отношение по програмите, за които ние отговаряме. Ако има забавения, то те се дължат най-вече на това, че в рамките на бюджетната процедура се борихме дълго за нашите програми по Хоризонт 2020 и се надявам до петък да има вече и някакъв резултат. Първо ще дам думата на Михаил Козлов и след това на комисаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията за бюджетен контрол. Е, уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа, първо нека ви уверя, че се радвам, че съм сред вас. Е, поздравявам и е, новите членове на Комисията за бюджетен контрол, както и членовете от е, Сметната палата, които е, подпомагат е, вашата комисия. Ние имаме определени лидерски амбиции по отношение на Европейския съюз. Естествено, гаранциите трябва да дадат от бюджета и това очакваме и в бъдеще. Когато говорим за изразходване, което трябва да отговаря на принципите редовност и съответствие, трябва естествено да разгледаме и всичко това, което е свързано с тези категории. Ще представя пред вас резултатите от нашата одитна дейност във връзка с разходите през 2018 година. Преди всичко, съвсем накратко, какво правим ние? в, нашото, в нашата декларация ни за 2018 ние имаме предвид естествено и транзакциите, които сами предприемаме и в някои случаи и по-конкретна справка ще видите за тези транзакции. Ние прилагаме системата за тестиране и ангажиране и към момента, както и в бъдеще ще действа тази система. 20 са експортните файлове за аудитиране на комисията, които разкриват плащанията, направени от комисията за периода. Освен това, разглеждаме и годишните отчети на различните генерални дирекции на комисията и освен това разглеждаме и в отделните модели, анализираме ги, да кажем в модел 1 сме се спряли най-вече на фискалната схема по глави. И какви са основните резултати? Процента на грешката за 1А е средно 2%. Става дума за материалната грешка. Процента на грешка се увеличава през изминалите предходните години. мерките за опростяване, включително и в Хоризонт 2020, ще допринесат за подобряване на ситуацията. Нека да премина направо към общите заключения. Нашите резултати показват, че е, разходите продължават да бъдат една много е, рискова зона, е, както по отношение на процента на грешката. И виждаме възможности за подобряване и се надяваме, че заедно с вас и с комисията ще работим именно за едно подобрение в това отношение. И в рамките на модул 2 ние е, разгледахме е, е, ангажимента за тестиране и стигнахме до извода, че можем да разчитаме на аудитите, които се извършват е, е, от комисията. Разгледахме 20 случая, в 10 от тях обаче заключенията не бяха благоприятни. Т.е. решихме, че при тези 10, при половината от случаите не може да се разчита на аудитите на комисията. И затова решихме да повторим е, модул 2 е, в рамките на е, втория аудит и втората проверка, която ще направим в същата сфера през 2019 година. Така че да сме сигурни, че комисията действително е в състояние да използва подхода на тестирането. Разгледахме естествено и е, грешките, е, процента на грешки е, в е, е, случаите, в които е, проверихме е, работата на комисията по модулите. И така, нека е, се спра вече на препоръките. Е, те са важни и за вас, както и за комисията, естествено целевите проверки на малки и средни предприятия и е, е, най-вече е, исканията за е, разрешаване на нови разходи е, при Хоризонт 2020. Това е, беше най-вече в целта на нашата проверка. Смятаме, че в рамките на Хоризонт 2020 е има немалко случаи, в които предприятията са получавали вече подобна подкрепа в миналото. Втора препоръка. Следващата рамкова програма за научни изследвания би трябвало да опрости правилата за изчисляване на разходите за персонал. Тук намерихме редица грешки. И третата препоръка за Хоризонт 2020. Наблюденията в контекста на последващия одит би трябвало да обхване и документацията, и, така, последователността на пробите и сватките, както и докладването. Тук ще спра с моите уводни бележки и с удоволствие ще изслушам въпросите и ще се опитам да отговоря на тях. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за вашата много полезна работа. И сега вече ще се обърна към нашия комисар за да отговори на някои от въпросите и да направи препоръки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове на комисията за тяхната работа, както и на представителя на Сметната палата. Благодаря ви за това, че ме поканихте е, за тази среща с вас. През последните години, почти всяка година съм тук и се радвам, че виждам познати лица. Естествено, че е, е, това, което е, разглеждаме в момента, а именно годишния доклад, е, изключително важно. Това, което правим е, да се осигурим, да си гарантираме, че всичко се развива добре управлението на бюджета, гарантирането на финансовите интереси на Европейския съюз. Вашата дейност в това отношение е много важна. Имам предвид и комисията и сметната палата и за това ви желая много успех. Няколко са нещата, които мога да ви разкажа във връзка с средствата. Защо тези финансови средства са толкова важни за гражданите и в рамките на рамковата програма за научни изследвания и в бъдеще. Питър Радклиф разглеждаше това в рамките на новите е, лекарства. Знаете, че Адам Смит всъщност е Нобелов лауреат и е, е, когато му задава да въпроса с какво точно се занимавате, той казва, аз търся, така да се каже, синергията и е, помощ за е, синергия. Ето, разберете, един голям учен всъщност се е посветил именно на тази задача и изтъква като най-важен приоритет. Е, когато говорим за някои проблеми, за болести, за лекарства, е, за лечение, е, естествено е изключително важно да разгледаме нещата на научна основа, когато търсим, да кажем, развитието на клетката и е, обмена е, е, в човешкия организъм, за да разкрием така, разковничето, с което да лекуваме рак или нещо друго, трябва да стъпим на научна основа, на основата на научни изследвания. 6 милиона евро за вакциниране на хората в Демократична е, република Конго, е, вакцина срещу ебола. Това е, е всъщност целта на тези отпуснати средства през 2014. Още започнахме с нужните изследвания за откриване на вакцина. Необходими са такива средства, за да се продължат изследванията. И иновациите, предприятията – е, пилотния проект на съвета във връзка с е, иновациите в ЕСА действително е успешен. Нека да ви дам един пример. Е, предприятие, което решава да създаде нов тип земеделие, един вид модуларно градско е, земеделие или е, модуларна градска е, е, ферма, е, която да не е отдалечена хиляда е, километра, да кажем, от града, а да бъде близо е, до потребителите. И ние решихме да финансираме този проект, защото от инвеститора се очакват 88 милиона. Е, смятаме, че финансирането по линия на Европейския съюз беше смислено, защото по този начин се мобилизират и други инвестиции в толкова големи размери. И така, много съм щастлив, че при моята последна среща с вас мога да заявя, че съдът се произнесе с едно решение, в което се казва, че междувременно вече по отношение на научните изследвания, на иновациите, на комисията изразходва много по-ефективно средствата, отколкото в предходни години. 5,6% процентна грешка. Като видях тази цифра, толкова се изнервих, сърцето ми заби като лудо. Мартина, виждаме тук член на вашата комисия, е, ми задаваше въпроси, е, но ето, че днес ние сме в състояние вече да отчетем промяна. Усещането към края на годината е по-добро, но все още не сме на края на пътя. Необходимо е упростяване. Необходимо е упростяване по отношение на Хоризонт 2020 опростяване по отношение на единната ставка за възстановяване на средствата, по отношение на електронните средства. Всичко това естествено вече създава на различна среда за работа. Нуждаем се обаче от още повече опростяване – нека да видим и препоръките на, съда, на Сметната палата. И освен това, е, членовете на Европейския парламент е, е, водиха вече дискусия по този въпрос. Говорихте много за това, че се нуждаем от е, нови хора, от нови малки и средни предприятия. Не можем да финансираме се едни и същи. Но естествено, когато става дума за нови участници, които и бенефициери, те трябва да са наясно с правилата. Трябва да осъществяваме компони по-голяма комуникация, по-интензивна, по нов начин. Трябва да използваме различни средства, за да стигнат нашите известия и обяснения до хората. Е, когато говорим за последващ одит, е, имаме предвид най-вече стратегията на комисията по този въпрос е, Сметната палата също засяга този въпрос. Е, ние имаме по-различни виждания, но анализирахме много сериозно препоръките на Сметната палата. И освен това всичко това, което е свързано с научните изследвания, иновациите, с из... търсенето на подходящите научни изследвания за момента, остава като наша задача и в бъдеще. Но сега се фокусираме върху хоризонт Европа, проста структура, нова структура по отношение на иновациите е, и така нататък. Всичко това, което сме говорили и сме мислили през петте години, е, изминалите пет години, естествено е, е много важно, защото то ще се отрази пряко на живота на гражданите. Надявам се на едно добро сътрудничество между институциите. Благодаря ви. Ясно ви благодаря за наистина много добрата работа, но все пак ще трябва да ви задам няколко въпроса, макар да сте за последен път тук в комисията по бюджетен контрол, но беше много любезно, да, много беше трогателно, че ни разказахте как сте се чувствали, когато за първ път се появихте пред нас като комисар и Мартина ми задаваше въпроси, защо равнището на грешка е над 5%. Ни пите. И така, моите въпроси. Но първо една молба. Една молба, която се отнася най-вече до по-скоро напомняне за това, че ви помолихме за един списък на вече възложените изследвания, е, публикувани или не публикувани. Много ви моля да не забравяте тази наша молба. И сега на второ място е, допълнителните е, методи за аудитиране. Говорим за единен подход. При някои от проведените одити е, се отразяват е, слабости е, по отношение и на качеството на проверките, на И Сметната палата всъщност заявява, че не може изцяло да разчита на вътрешните аудити в рамките на комисията. Така че какво ще предприемете в това отношение, как, за да бъдат те по-надежни тези проверки? И естествено в сътрудничество с националните компетентни институции. Какво правите, за да може е, и е, качеството на извършените от тях одити да бъде по-висок и да отговаря на международните стандарти за аудитиране? И още един въпрос във връзка с най-големите предизвикателства. Има ли държави членки, които създават особени проблеми, при които има особено много нередности? И ако има такива, кои са те? И още нещо, консултативните функции на комисията. Националните точки за контакт би трябвало да осъществяват всъщност консултантска дейност за е, бенефициерите, е, за кандидатите също. Е, естествено, ние сме казвали, че не би трябвало да бъдат все едни и същи бенефициарите, но въпросът е, че грешките при тези, които за първи път подават искане за финансиране, са едни и същи. Така че какво правите, за да се подобри работата на националните консултантски центрове, на точките за контакт и къде са основните проблеми при националните точки за контакт? Има ли различия между държавите членки по отношение на е, консултантските услуги, които се е, предлагат и е, начина по който хората реагират на тези предлагани услуги? понякога кандидатите просто не знаят, че се предлагат такива консултантски услуги по отношение на качеството? Има ли големи различия между държавите членки? Има ли и къде са най-големите проблеми всъщност във връзка с консултантските услуги, които се предлагат? Каква е ролята на комисията, която също има определени консултантски функции спрямо националните точки за контакт? Какво трябва да се направи, за да бъде действително качествена тази услуга? и равноправното участие на, като следващ въпрос и така наречените мерки за насърчаване на държавите членки във връзка и с отличните постижения на университети и така нататък. Можете ли да ни кажете по-конкретно какво предприемат комисията за държавите членки, в които няма обаче университети с отлични е, постижения е, по редица причини, да кажем, няма достатъчно солиден капацитет, няма достатъчно средства. Какво прави комисията, за да е, подпомогне тези държави как точно изглеждат мерките във връзка с European Twinning Research, във връзка с европейското сътрудничество в сферата на научните изследвания? Така че това качество на научните изследвания в крайна сметка да бъде сближено на европейско равнище. Има ли вече някакъв напредък или най-малкото има ли определени сигнали, че нещата вървят към добро? И Хоризонт Европа. 35% от средствата в бъдеще ще трябва да се предоставят за целите на климата. Работи се по разработването на методологията в комисията в рамките на бюджета установяваме, че по отношение на нано и биотехнологиите средствата са нула, а в други части, отново свързано с научни изследвания, да кажем, имаме 100%. Какво ще промените по отношение на методологията? И още нещо, кои са акцентите е, във връзка с тези 35% за климат, екотехнологии, зелени технологии, мерки е, във връзка с изследванията, науката, за да могат да се появяват е, нови добри проекти. И един последен въпрос във връзка с голяма, големите инфраструктурни проекти – генералната дирекция смята, е, че когато става дума за е, не ефективни е, така, последващи аудити по големи инфраструктурни проекти да се използват нови е, иновативни методи при аудитирането. Е, кажете ми в какво ще се състои новото, иновативното. Това все още не ми е съвсем ясно. Опитах се да прочета всичко, но може би не всичко съм разбрала добре и не съм проследила всичко, така че господин комисар, надявам се на вас. Thank you very much, uh, Много благодаря, госпожо председател за изчерпателните въпроси и ще се опитам да им отговоря, а на някой от тях ще се върнем в писмен вид. Първо, за списъка с проучванията, тук ще помолих генералният директор да ме увери, че ще получите всички отговори за проучванията, за които е платила генералната дирекция. Колко са като брой, кои са и ако още не са получили тази информация, ще ви бъде изпратена в писмен вид. Сигурна съм, че екипът ми ще го направи. Ще се уверя, че информацията ви е изпратена. Зададохте ми сложен въпрос, а именно какво можем да направим, за да имаме конкретни отговори и по надежни информация от компетентните национални органи. В началото си мислех, че има някаква вълшебство, с което може да се промени, но няма такова магическа бръчка. И има само два варианта всъщност. Първият е да се инвестира повече в комуникацията с органите на национално равнище и вторият е метод е чрез упростяване. В началото нещата бяха доста по-сложни, защото по-голямата част от транзакциите, от които разглежда сметната палата, бяха от рамковата програма номер 7. Но сега вече действително поправихме тези грешки и повечето случаи не си не става въпроса за грешки. Хората просто се объркват, не се опитват да извършват измама, просто не са попълнили правилно графика или не са попълнили декларацията за разходи според правилата. Ето защо в момента, в който решихме да приложим фиксирани суми за непреките разходи, по този начин разрешихме много голяма част от проблемите. Така че посланието, което ще предам на колегата, който ще ме наследи, Мария Габриел, е, че това, че започна постяване е започна процес, който тя не може да спре. Трябва да продължи да работи по него, да натвари нови хора с това, но не бива да се опитва да промени започнатото, защото има опасност да се осложни вместо да се опростят нещата. Така значи, че пак казвам, по отношение на комуникацията с органите на национално равнище, доста повече трябва да работата ни чака. И тук не говорим само за комуникацията от наша страна, но и комуникацията, която извършват нашите партньорски организации на място и как те могат да споделят своя опит. Въпросът ви за различните държави членки. Мисля, че от статистическа гледна точка ще се върна с, към, а, с по-конкретна информация, но в рамките на Хоризонт 2020 най-голямата част от средствата стига до държавите, които знаем, където са разположени големите изследователски центрове, като например Обединеното кралство, Германия, разбира се, Испания, Франция. И по-голямата част от транзакциите са насочени към тези държави членки. А в други държави членки, разбира се, има по-малко транзакции, които са извършени за това и извадката, с която работим ние, е, ги представлява по-малка степен. Но не мисля, че в момента има големи разлики между а, държавите, по-скоро по, разликите са между институциите. Ще да обясня какво иска да ви обясня. Най- а, институтите с върховни постижения, било то в Франция, Германия или Малта, знаят как да работят. Но ако работите в по-регионален университет, като сега не е работил с нашите програми, със сигурност се сблъсквате с повече трудности. И също се отнася и за дружествата. Така че, според мен, не, тук разликата не е, по-скоро, не е толкова на регионално равнище, колкото на нивото на университета или изследователския център. Зададохте въпроса за разширяването на бенефициентите, с които работим и благодаря на парламента, защото по време на тристранните преговори идеята ни беше да удвоим а, средствата за разширяването и парламент успя да се наложи за повече и от това, което предлагахме ние, това, което предлагаше съвета. И сега успяхме да постигнем тези 3% от бюджета и според нас това ще бъде огромна промяна за в бъдеще. Не виждам а, бившата колега Корина Крецо, която, както знам, също е член на вашата комисия, но заедно с нея положихме много усилия, за да подобрим съвместното полезното взаимодействие между политиката на сближаване и Хоризонт 2020. И мисля, че това е най-добрият начин как може да го постигнем чрез центровете за отлични постижения. И аз и тя самата бяхме много удовлетворени от постигнатото. Зададоха ми още един въпрос, на който не мога да отговоря изцяло. Попитахте ме защо в някои части от, на програмата, като например биотехнологиите получават по-малко, а други получават повече. Мисля, че една от важните промени в новото поколение на Хоризонт Европа е, че започнахме, че, че правната ни точка беше един подход от, а, горе на, от, отгоре надолу с Европната програма 5, 6, 7, а сега в Хоризонт Европа работим отдолу нагоре. Тоест работим в рамките на различни работни групи, последни групи, преди да решим къде ще отидат парите. Хоризонт Европа е съвсем различен метод това е за, ще, ще се основава на съвместната работа на заинтересованите страни и по по-различен начин ще работим не само с самите заинтересовани страни, но и с останалите служби на Европейската комисия. До сега във всяка една от областите имаше по една генерална дирекция, която носеше отговорността, а сега до три или четири генерални дирекции за вземат участие и трябва да намерят начин да работят успешно заедно. Така че в рамките на този процес на съвместно създаване се очаква много по-голямо сътрудничество и се надяваме тази методология да доведе до по-малко неравнопоставеност. И зададохте ми въпрос за нареченият новаторски аудит. Трябва да ви кажа, че и аз а, не знам за, как, за първ път чух това, този термин и трябва да се признае, че и аз трябва да се осведомя, но предполагам, че службите са имали предвид, че ще общуваме, че ще комуникираме по-добре, че ще работим с повече хора на място, ще се опитаме да дадем нужните сведения на дружествата за това как могат да работят, в частност с външните аудиторски фирми, както за а, изпълнението, така и за техническите изисквания. И тук се връщаме на въпроса за изпълнението и одитен изпълнението, което говореше за Сметната палата. Може да се работи с, с нулево равнище на грешки, но не мога да ви уверя сега дали сър Питър Радклиф е допуснал или не някаква грешка по на формулярите, но мога да ви кажа, че той спечели Нобеловната награда. Така че трябва да се намери винаги възможно най-добрият баланс. От една страна трябва нещата да се, да се вършат добре, безспорно, но науката трябва да се е, внимава и за това какво се постига, какви резултати се постига. Така че може би от тук идва идеята за новаторското аудитиране, но ще трябва да се осведоме допълнително. Благодаря ви за тези първи отговори. Ще погледнем, разберем по-близо какви ще са тези много нови новаторски мерки. Давам думата на Светелина Пенкова от Светлиси демократите. Благодаря ви госпожо председател. Благодаря ви, господин Козлос, за това, че ни представите доклада си. Благодаря на вас, господин Младеш, за че сте днес сред нас, за да на въпроси ни, разбира се, за писмените ви отговори. Имам три въпроса възоснова на писмените отговори, които вече ни изпратихте. Първият и вторият въпрос е свързани с отговор на въпрос 81. Дали ще е възможно да получим информация за това какви са процентите в сравнение с поетите ангажименти. Имаме само информация за бюджетите за изпълнение. И вторият ми въпрос е много сходен. Дали можем да получим конкретните проценти за изпълнение, т.е. средствата, които са платени на окончателните бенефициери за 2018 и до сега в рамките на Хоризонт 2020. И последният ми въпрос. Дали можете да ни просветлите какви са методите и стъпките предприяти за намаляване на големият географски дисбаланс в подкрепата, която получават учените в рамките на Хоризонт 2020 година. Става дума за данните, които разполагаме за броят на, на основателите във всяка държава членка. Ще ви дам няколко примера, за да разберете защо ви задавам въпрос. за е въпрос, въпрос номер 82, между другото. Виждаме, че в едната кралство са подкрепили над 1000 научни следователни от Германия, над 800 в Белгия, те са над 200 а в долната част на класацията са страни като Гърция, където са 27 бенефициарите, или в България, където само един човек се възползва, в Словакия положението е същото. Така че искам само да разбера, имате ли някакви планове, предприели си някакви стъпки, за да преодолеете това разминаване? Защото ми се че в момента пропорционалното разпределение не е адекватно. Благодаря ви. Very good. So, um, uh, first of all... Благодаря ви. Първо въпрос 81. ще ви ги изпратя. Ние разполагаме с конкретните данни, но за плащанията им разполагате с таблица в анекс, която се вижда, че е 1,3 за 2014 1,5 за период 2015-2018 година, като общо се събира 31,1 милиарда евро. На страница 39 от отговорите ми може да намерите тези данни. Там има таблица за изпълнените плащания, т.е. средствата, които не са стигнали до хората. Обърках се малко по въпроса ви за с въпрос 82. Въпросът е следният. Въпросната комисия докладва, че за периода 2014-2018 година над 500 научни дватели са получили подкрепа в рамките на програмата Хорозан 2020 година. Можете да представите информация от кои страни са те? ще помоля службите да преразгледат таблицата и да преработят, защото смятам, че е абсолютно невъзможно в България подкрепа да е получил само един изследовател. Тук става въпрос, може би, само за Европейски изследователски съвет, може би, или става въпрос за някаква друга представителна разбивка не мога да ви кажа, честно ви казвам, отговарям импровизирано в момента и съм възможно най-откровен с вас, но според мен това вероятно са данните за членовете на Европейския световски център. Хоризонт 2020 година е, представлява много повече. Аз съм запознат с дейността в България. Мога да погледна и други държави, за които имам данни да, само Европейски федерски съвет е, защото съм запозната с конкретните данни за държавата, която най-добре познавам, т.е. Португалия, и мога да ви кажа, че това са данните за Европейски изследователски център. Ще ви предоставим повече информация и на този въпрос. А за разширяването на обхвата ще трябва да намерим някакъв начин, за да може предложението ни за полезните взаимодействия с структурните фондове, действително да дадат очакваните резултати. Госпожа председателя знае за какво говоря. Преди 5 години действително заявихме, че искаме да работим в по-тясно сътрудничество с структурните фондове и на това време заедно с Корина Крецо подписахме декларация, с, която казваме да това е чудесен проект по проектите, които сметахме за уместни. В момента, в който някой проект е получил подписа на двама комисарите, изглежда особено обещаващи и в крайна сметка какво се получи. Ами, доста сложна беше цялата процедура, затова ние решихме да въведем един вид автоматизиран процес. Тоест, всеки, който е преминал през филтъра на Хоризонт 2020 година, може да се обърне за финансиране от национални и европейски фондове и незабавно да получи нужните му средства. Така че ви моля да моля да ни помогнете, но действително разширяването на обхвата е важна тема за нас. Тина. Благодаря, господин комисар Мартина. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, скъпи Карлос, най-напред благодаря ти за цялата работа, свършена в тази област през последните 5 години. Благодаря ви и за изчерпателните отговори, които ни предоставихте. Радвам се, че осъщихме тази промяна заедно, променихме подхода към изпълнението и към европейската добавена стоеност, макар че има още какво да се постигне, така че за нас ще е добре да чуем вашите предложения, какво по-добре можем да направим като комисия по публичен контрол, не само да се съоточаваме върху процента на грешките, а да имаме малко по-конструктивен подход, да гледаме по-положително на щатовската дейност, макар че за съжаление, това е една от най-трудните, е, една от областите, които най-трудно се да се представят конкретни резултати, защото инвестициите в научно-изследователската дейност са дългосрочни инвестиции и много трудно може да се работи с незабавно видими и показателни. Така ще ми е интересно да чуя какво според вас ние може да свършим тук през следните 5 години в нашата комисия. И а, като им получих, че вероятно за последен път сте сред нас, за което между другото много съжалявам, бих искала да, да ви задам няколко философски въпроса. Първият е свързан с изпълнението. Как можем да убедим а, гражданите, че е, имаме въздействие върху живота им с средствата, които инвестираме е, в е, научателските дейности. Господин Майер беше тук. Изслушахме го като кандидат за втори мандат за член на Сметната палата. И господин Майер ни каза нещо много интересно. Изпълнението трябва да бъде резултат от диалог, което е много интересен коментар. Той имаше предвид, че трябва да се започне с първоначално обяснение каква е основната цел на комисията с тази програма и с финансирането и след тази първоначална оценка може да се направи оценка и на изпълнението което е логично. Според вас какво липсва липсвато в този диалог? Защото съгласно резултатите от докладите на Европейската сметна палата се оказва, че МСП са особено склонни да допускат грешки, защото държавите членки допълват правилата на Европейската комисия с допълнителни правила, т.е. прекалено се увеличава бюрократичното бреме за МСП, така че как може да се подобри този диалог? И вторият ми въпрос е свързан с първия. За да имаме добри резултати при изпълнението, имаме нужда от адекватно финансиране. И от тази гледна точка, каква е вашата позиция за предложените съкръщения в следващата МФР и в частност за Хоризонт Европа? Имаме нужда от истинско стратегическо планиране. Как би могло това стратегическо планиране активно да се отрази на партньорствата и мисиите? И последният ми въпрос. Разбира се, когато говорим за научно-изследователска дейност и иновации на европейско равнище, като че ли понякога забравяме, че тук не става дума само за европейско финансиране. Знаем, че всъщност е, е, финансирането от европейският бюджет е незначителна част от общите средства, които се влагат в научно-изследователска дейност в Европейския съюз. Хоризонт Европа вероятно ще представлява едва 8 до 10% от общото публично финансиране в научно-развойната дейност в Европейския съюз през едните 7 години. Ето защо очевидно трябва да има повече инвестиции на национално равнище. Така че какво ще направим ние заедно тук в парламента, заедно с Европейската комисия, за да насречим държавите членки да инвестират повече в научно-развойна дейност. Може би ни ги насречим да обменят обща най-добри практики или да насърчим всички държави всъщност да, да, да достигнат целта за, разследва, за иновации извинете, нали, инвестиции в хранителна дейност от 3%. Съжалявам, че малко по-дълго се изказах, но мисля, че вие след 5 години можете да дадете отговор тези въпроси. Въпросите не бяха само философски, господин комисар. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на Мартина. Винаги предизвиквам въпроси, които ме карат да се замисля за първият ви въпрос. Първият ви въпрос. Какво вие може да направите тук като парламентарна комисия? Смятам, че едно повече, като вие може да направите е понякога да каните на заседание на вашите комисии учени или хора, занимаващи се с иновации, за да могат те да споделят опита си. Знам, че няма да ви е лесно да увличате в графика си, но понякога може би няма да е лоша идея, като например Бен Фенинга, който също е лауреата на Волата награда и живее в Нидерландия. И той обича Европа. И в речта си при получаването на Нобелата награда заяви, че няма да постигне достатите си без помощта от на Европейския съюз. И смятам, че подобни срещи с представители на общите страни ще бъдат много полезни. Дори поканете ги само на коледната е, си коктейл. Няма нужда даже да ги, да ги каните официално заседанието си, но смятам, че ще е добре от време на време да отделяте малко повече време, за да се срещате с тези млади предприемачи. Сетих се с един друг млад холандец, Боян Слад, който напусна университета, за да почисти океаните и се създаде дружеството Ocean Cleanup подобни истории са важни и за вас, и за нас. Те са важни за всички ни. Това ме навежда на следващият е, ви въпрос. Какво може да направим, за да за да привлечем в по-голяма степен гражданите. Знаете, че една от а, моите идеи беше науката да се ръководи от а, мисии. И вие разполагате с пет области за мисии в областта на науката. И това са инструменти, с които може да достигнем до гражданите. Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен спомена рака. Ще има мисия за раковите заболявания, но не е достатъчно на това. Имаме нужда от мисия, с която стане ясно хората какво правим точно в областта на рака. Да кажем, просто имаме, имаме мисия посветена на рака, не е зле, но далеч не е това, което ще привлече хората. Ето защо мисиите трябва да са така устроени, че хората да могат да се припознаят в тях. И като погледнете тези мисии и като заявите, добре, вижте, ще гарантираме въглеродният неутралитет на първите 10 града в Европейския съюз, хората ще разберат каква е целта. Имаме нужда такива ясни представи или ако кажем след 10 години вече няма да умира от рак. Знаем, че нямаме как да излекуваме рака, но знаем, че ако целта ни е никой да не умира от рак, в някакъв момент, не знам, след 10, 5 или 5, 20 години, може това да се случи и хората ще разберат какво искаме, каква е целта ни. И следващия въпрос беше свързан с а, противоречието на новопристигащите, на новите участници. Искаме да ги привлечем, много е важно да ги привлечем, но също така знам, че ще допускат повече грешки. Безспорно имаме нужда повече хора, които да работят с тях, да организираме повече семинари, да им обясняваме как да попълват формулярите и въобще как работи цялата система. И основният ви коментар беше, че ние сме само капка в морето. БВП на Европейския съюз е 14 трилиона. Е, инвестираме средно 2% от е, БВП в научно-освоена дейност. 380 милиарда са общо това, от което половината са частни средства, останалите са държавни. 140 милиарда евро годишно се инвестират като цяло. Но Хоризонт 2020 година, ако разделите 80 милиарда на 7, говорим за едва 10 милиарда годишно. Така че от тези 140 милиарда, които се инвестират общо обществени публични средства, едва 10 милиарда идват от европейския бюджет. Напълно сте прави с това и за това е толкова трудно да възприемем дебата, който се води в много държави членки за новата МФР. Никой не иска да даде и в евро повече, което е проблем. Това беше отговор на въпросите. Vielen herzlichen Благодаря ви много. Колегата Фан Камон. Благодаря, господин комисар. Благодаря и на вашия екип за отличната работа, за дълбочената работа и за вашето изказване. Бих искал да, да, да продължа мисълта на госпожа Холмайер. А, изследванията, количествените из, изследвания са а, едно – но искам да, да, да знам защо някои други изследвания не се публикуват също време, но Преди десетина дни или две седмици вие посетихте Европейски институт за инноваторство и технологии. Прав сте младите новатори са нашето бъдеще. Ние трябва да им помагаме, трябва да им предоставяме средства и да инвестираме включително и в рискови проекти в областта на новациите и в проекти, които обединяват стартъпове, но, но създали се предприятия. Казахте, някои има проекти, които се финансират до 25% от Хоризонт 2020, но доколкото знам, има, има и други начини за финансиране чрез програми и фондове. А можете ли да ни кажете какъв е процента от, от тези програми се финанс... на института се финансират от тези източници, включително и от про... промишлеността. Бих искала също така да задам и въпроси, защото зададах едни въпроси, които се оказаха, че са поверителни, но не искам да знам какви а, а, предпазни клаузи раз, с какви разпол... предпазни клаузи разполага Европейският съюз в договорите си с различните компании, за да се предпази от използване на резултатите извън Европейски съюз. А, има ли някаква злоупотреба от страна на някои държави, научни центрове? Имате ли въобще някакъв опит или някаква информация на тази тема? Господин комисар. Що се отнася до изследванията, ще ви изпратя цялата информация в писмен вид. Естествено, че имате право да знаете всичко. Аз нямам никакво право да го крия. Аз просто не разполагам с информацията тук в момента. Но моят екип може да отговори на всички въпроси, които ще желаете да отговорите и да ви изпрати цялата необходима информация. Колкото до института, той не влиза в а, моя ресор, а на колегата, който отговаря за образованието. Но сте права да ми зададете въпроса. Защото аз понякога има, имам чувство, че той е в моя ресор, а пък всъщност не е. И една от голямите мерки, за които, които обсъдихме с госпожа Фанлен е образованието, научните изследвания и иноваторството да бъдат събрани в един ресор. А ще не мога да ви, да ви, да ви кажа точните цифри, но но това, което най-добре проработи в рамките на института, беше така наречените КИКС общности на, от, на отличните резултати в рамките на партньорство между публичната сфера и частната, частния сектор. И наистина там достигнахме много големи успехи, но при всички случаи ще ви изпрата необходимите а, необходимата информация, цифрова информация, колкото до предприятието, което ни назовавате. Един от, а, а, една от областите, където не постигнахме задоволителни резултати, е да, ние не, наистина сме открити, отворени към всички страни в света, но е необходима реципрочност. И в случая за предприятието, което имате предвид, през последните пет години аз а, се борех а, е, европейските фирми, които са и които присъстват в Китай, също да могат да получат финансиране от китайска страна, както а, тук. Защото по, по, по, поначало имаше договореност а, и нещата на хартия бяха постигнати, но на практика а, те бяха доста по-различни. Така че наистина трябва да има допълнителни предпазни клаузи реципрочност, нещо, което е, днес не е факт. Но колкото и повече сме отворени към е, към останалия свят, получаваме повече информация е, включително начина по който се работи в другите страни, постиженията и така нататък. Така че това е положително и за двете страни. Е, е, от една страна проблемите, свързани с предпазните клаузи, интелектуалната собственост и така нататък това въжи и за европейските е, предприятия. В крайна сметка, но, но когато и европейски предприятия и така нататък получават грантове от нас, те са длъжни да публикуват резултатите, защото в крайна сметка, когато се получават пари на денокоплаците, денокоплаците трябва, имат право да знаят за какво става дума и да могат да се запознаят с резултатите. А, но Незави... Независимо за какво предприятие става дума, а, трябва да има открито, защото при, в, при, в, в, във всички случаи а, доказано е, че а, откритата, отворената иновация много по-добре се развива от но от, друг, но от друга страна, разбира се, информацията трябва да е достъпна, но същевременно трябва да се защитават идеите, защото инак, ако не защитаваме идеите, просто някои предприятия и центрове ще изчезнат. Но, за съжаление, много често няма тази реципрочност, за която бихме искали и за която ставаше дума. Съгласни ли сте? Добре, ще дам думата на следващия колега. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, съжалявам, че ще говоря с гръб към вас, но пък ако се обърна няма да съм да се чувам. Трябва да Говоря пред микрофона. И така много съм впечатлен от всички тези успешни истории, които ни разказахте. Направили сте нещата възможни и достъпни. Стигам до понятието упростяване, за което вие е, често говорихте. Смятате, че това ще бъде разковничето. Как смятате да го постигнете при положение, че комисията непрекъснато издава нови правни актове с все по-нови и все по-сложни е, разпоредби и правила? Така че е, броят на правилата се увеличава, е, но това според мен е в противоречие с желанието ни да опростим е, текстовете. Е, разбирам, че е, трябва да разглеждаме нещата и от гледна точка на научните изследвания, естествено, и на науката. Да, това е важна задача. Господин депутат, през 2014 година, когато започнахме тази работа, а, така някак си въведахме първата, първи етап на упростяването. Всъщност упростяването започна с хоризонт 2020 по принцип. Но целта е да, да отидем оттатък. Едно нещо е ясно. Колкото по-сложни са правилата, толкова по-многобройни са грешките. Това е въпрос на просто на здрав разум. Така че целта е да се опростат правилата. Така че... А, така че ние решихме да упростиме нещата така. Ако искате пари или или ще получите 100% за просто само единствено за научни изследвания, или ще получите 70%. Второ, а, а, така наречените непреки разходи. Има, ли, има преки разходи и непреки разходи, като например трябва да а, м, участвате в някаква конференция или да закупите хартия и така нататък. И казахме, че независимо от обстоятелствата ще изплащаме 25% от преките разходи и това ще бъде а, пакетно плащане. След, след това има, имаше известни разлики между споразуменията за грантове в зависимост от отраслите и целите. Целта беше да се опростат. Но наистина дума, думата, думата упростяване е правилният термин, защото става, целта е нещата да станат по-прости, по-лесни. а, понякога трябва да се, да се преразгледа да се преразгледа начина на извършване на някои а, неща. А, ето, вижте смет, сметната а, пал, палата. Когато аз, аз започнах, но те, те, те работиха по цифри от миналото. Докато сега наистина вече разполагаме с усъвременена информация и виждаме, че това упростяване само по себе си дава плодове. Но за, за съжаление аз няма да, да бъда тук, когато това бъде постигнато окончателно, но ще следа отвън развитието на нещата. От името на Екаре, колегата Фланаган. Ми позволите, господин комисар, може би да отправя един въпрос към Сметната палата. Сметната палата е, в предишния си доклад е, подчертал най-вече техническата помощ. Доколко се предвижда разширяване на техническата помощ и колежката Пенкова постави въпрос във връзка с държавите, които имат трудности, очевидно, адекватно да се присъединят към програмите. Каква е помощта, която може да се окаже според Сметната палата? така че да се е, дадат повече възможности на хората и да разберат за какво става дума при тези програми и също време да се подобри достъпа до тези програми и желанието за участие. И на второ място понятието опростяване. Щях да задам същия въпрос, който вече бе зададен. Да, когато се казва, не е необходимо да правим нещата по-сложни, отколкото е, е абсолютно наложително. В крайна сметка, ние сме тези е, вносители на предложенията е, за правни актове, както и с законодателите, които създават все по-сложни и по-сложни правни актове. Така че въпросът ми е къде са прецизните, точните възможности за упростяване. Говорим за допустими е, разходи за персонал това много често са всъщност, така да се каже, темите, които много ни вълнуват. Много комплексна, много сложна е структурата. И дори аз, която се занимавам непрекъснато с въпроси, свързани с законодателството и свързани с изчисляването, не винаги всичко разбирам, а мога да си представя как се чувства човек, който за първи път подава едно такова искане и да кажем, то се одобрява. Така че къде според вас са, са възможностите за упростяване, действително? И още е, един въпрос, свързан с е, докладите за изпълнение на Сметната палата. Вие казахте, че желаете да се ориентирате най-вече към одитите за изпълнение – добре, но когато говорим за наука и за научни изследвания, нещата са още по-сложни, защото много често при едно научно изследване предварително не може да се каже, че действително ще става дума за научно, изследване. Къде са показателите и индикаторите за това, че става дума за научно изследване? Как точно си представяте нещата? При изследването много често се случва, започваш нещо да изследваш, имаш някакви намерения, имаш някаква цел, но в крайна сметка накрая се оказва, че не си стигнал там, където си искал да стигнеш. В друга посока може пак да има добри резултати. Така че как точно да разглеждаме е, изследванията, научните изследвания като изпълнение и съответно като доклад за изпълнение? Благодаря, госпожо председател. Може би аз да започна, пък господин комисар ще допълни. Що се отнася до техническата помощ, бих искал да ви кажа, че не, неодавна приехме годишната програма за 2020 година, в която е включен един специален отчет относно Хоризонт 2020 година и което всъщност ще отговори да голяма степен на повдигнатите тук въпроси. Тоест, какво е положението и какво трябва да се направи. в една от препоръките тази точка е описана, този и там призоваваме комисията да организира информационни кампании, включително и семинари и а, заседания в държавите членки, за да Може ли да затвориме? Може ли изцяло да пуснем шторите, защото слънцето пречи на някой от нашите колеги, както, както кажете. А повечето са привърженици на слънцето. Еми тогава... Да. Yes, Sorry to disturb no, you for atmospheric <laughs> issues. I, I always welcome more transparency, so the sound will be more transparency to the proceeding. Винаги съм се борил за повече прозрачност. Така. Колкото до техническата помощ, наистина се радвам, че специалният доклад беше, стана част от програмата за следващата година. Той ще го получи ще получите този отчет своевременно. Не е много лесно да се оценят резултатите в този отрасъл. Започнахме с разглеждане на показателите в комисията. В глава трета ще видите, че не, не сме изцяло за удовлетворени от съществуващата система. В края на, глав, на главите са посочени някои показатели, които използвахме за отчитане на резултатите на, по различните проекти. И по-специално а, постигнатите резул, резултати, аутпута. напредък а, по проекта и съотношението между а, разходите и постигнатите резултати, защото понякога а, разходите не, са, не съответстват на обхвата на резултатите, както и на начина по който се разпространяват резултатите. Още един друг аспект – Палатата започна пилотен проект относно отчитане на резултатите на изпълнението. Една от програмите, кои, която наистина ще разгледаме в дълбочина и е, много подробно, ще бъде Хоризонт 2020. Що се отнася до опростяването, нашето предложение е така общо. Комисията трябва да продължи усилията в този смисъл. Ако Про. А ако искате по-конкретни отговори. Примерно мога да спомена а, мярката, която отчита броя на, а, служа, на служителите, които а, работят 100% да речем по един проект. Сега това може да е малко а, из, излишна мярка, малко а, изкуствена мярка, защото това просто поставя един а, двоен таван. Но при всички случаи това не води до кой знае какви промени в системата, но по този начин ще можем да се справиме с част от проблемите. както и необходимостта да, да се изясни необходимо по как, какви ще бъдат критериите за определяне на необходимостта от допълнително заплащане по даден проект, защото критериите никак не са ясни и бенефициентите често е, допускат грешки. Както казах, това не, не, не, не сме въвели или не сме препоръчали някакви драстични мерки, но просто някакси сме, сме дали конкретни а, препоръки. Това в никакъв случай не може да бъде революция, но, но при всички случаи ще бъде възможност за избягване на ам, грешки и е, ще спомогне системите на контрол да не пропускат е, е, самите грешки и установяването им. Сега, е, вашия първ въпрос за допустимите и недопустимите разходи и колко е лесно това да, те да бъдат определени. Сега ние работиме така наречена, знаете, схемата за пакет, пак, пакет на пакетна сума а, и това избягва разглеждането на, на допустими и, не, и недопустими разходи. Знаете също така, че в момента въвеждаме и така наречената схема едно за малките и средни предприятия, така че ще ви е, докладваме резултатите, е, когато е, те са вече на лице. Що се отнася до показателите? Тук има някои неща. Първа има научни изследвания, чисти изследвания, фундаментална е, изследвания и друго. Сега, що се отнася до е, фундаменталните изследвания, ние не знаеме какво ще стане с резултатите и какво е, дали резултати ще бъдат на лице сега или след 15 години и така нататък. но там използваме индикатори, свързани с цитирането и, под, и публикуването. Сега някой спомена Петър Радклиф, той сега, разбира се, е вече нобелист, но и преди беше високо в стълбицата на, цитати, на цитиране и публикуване. Същото въжи понякога и, и за, за, за предприемачи. Предприем... Но хубаво искам да се, да, да, да се върна към а, примера, който дадах в началото. И, а, с, финансирахме фирмата Инфарм. А, мисля, че да, а, ние дадахме 1 милион евро, а те успяха да привлечат 88 милиона от частния сектор. Така че това е един много добър показател в случая. Сега, показателите, индикаторите са, те са обаче една част от, от, от отчитането. Те не, не, не, не могат да бъдат считани като единствено и като най-важното трябва да се разгледа и човешкия потенциал и така нататък. Благодаря много, господин комисар. Има ли допълнителни въпроси от страна на членовете на комисията? Не. В такъв случай благодаря ви, пожелаваме всичко най-добре и наистина много ви благодариме за отличната работа, която Ще, ще ни липсвате. Наистина цениме високо свършеното от вас. Е, благодариме за доброто сътрудничество е, и ви благодарим включително и за препоръките, за идеите и за това, че работихте за насърчаване ефективността и резултатността на нашата наука, на нашите изследвания. Да, трябва и да продължиме да се, да се опитаме да привличаме повече държави членки да участват в програмите. Още веднъж ви благодариме за отличната работа. So, now we have to wait a little. А сега ще трябва малко да поизчакаме. За да, да дойдат следващите ни участници. 5 минути. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, wir dürfen wieder starten. И продължаваме с нашата работа. Поздравявам е, Пьетро Русо, който е член на Сметната палата. Да, моите сътрудници са много любезни и ми посочват е, е, хората, която не ги познавам, но с вас се познаваме много добре. Е, ще дадем думата първо на господин Русо, а след това на нашия докладчик Томаш Здеховски. И освен това, радвам се, че да поздравя всичките генерални секретари и директори е, на институциите и органите, за които ще говорим днес. За нас е чест, че всички вие сте тук. Радваме се и на информацията, която ще получим е, от вас. И така, първо давам думата на Петро Русо. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, скъпи докладчик, скъпи членове на комисия по бюджетен контрол, но имам удоволствие днес да ви представя резултатите от специалната оценка на административните разходи, извършени от европейските институции и органи. През 2018 година разходите по тази позиция са от порядъка на 9 милиарда 900 милиона евро или 6,3% от европейският бюджет. Оценката на Европейск, на Сметната палата в доклада за, и от 2018 година е положителен. Нашият одит тази, тази година се състоя от разглеждане на 45 различни транзакции, 9 от които са свързани с други институции, 3 с съвета, 2 с съда, една за Европейския економически и социален съвет, една за Комитета на регионите, една за защитата на данните и една европейският омбудсман. Нямаше установени значителни грешки, за това нямаме и препоръки към другите институции и органи. Госпожо председател, благодаря, благодаря ви и аз съм на ваше разположение, ако имате нужда от някакво допълнително пояснение. Благодаря, че ме изслушахте. Нашият докладчик Тома Шадовски. Ще сменя езика. Понякога имам трудности да обясня някои е, подробности. Е, на моя незадоволителен английски. Може би не всеки ме разбира добре, когато говорим за конкретни въпроси, свързани с освобождаването от отговорност. И така, уважаеми е, госпожи и господа от Сметната палата, генерални секретари, директори, уважаеми колеги от Европейския парламент, нека първо да благодаря на Сметната палата за извършената работа. Както и през изминалите години, Европейската сметна палата е стигнала до извода, че при плащанията за 2018 година няма чак толкова много грешки и че системата в общи линии може да се окачестви като ефективна. Сметната палата стига до извода, че не е имало големи нередности в аудитираните случаи. Това означава, че финансовото управление, управлението на финансите в е, аудитираните институции е било ефективно. Институциите са се старали да минимизират разходите, най-вече по отношение на персонала, да се запази нивото от 2017 година. Нещо, което не е чак толкова лесно – защото става дума в някои случаи за много важни длъжности, които трябва да се запазят в името на приемствеността. Е, все пак някои длъжности е трябвало да бъдат съкратени. Така, проблемите винаги съществуват при е, съкръщение на персонала. Но все пак вие сте е, постигнали е, не лош резултат. И сега ще поздравя всички институции за резултатите през 2018 година и се надявам, че през 2019 ще можем да се похвалим също с добри резултати и а, е, че вие като институции на Европейския съюз ще дадете добър пример за това как трябва да се работи с финансовите средства на Европейския съюз. Благодаря, Томаш. А сега подред ще даваме думата на а, представителите на отделните институции. Започваме с а, Съда на Европейския съюз. А, Генералният директор е тук. Ще ви благодаря за това, че сте тук и ви давам веднага думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и госпожа, на госпожа председателя и на господин директор за това, че поканихте представител на Европейския съд да взема участие в освобожденото отговорност за 2018 година. Представане от шефа на кабинета на генералния секретар и също така с мен и госпожа директора на дирекция финанси на съда. 2018 година беше изключително натоварена година от гледна точка на работата на съда. Двата съдебни органа регистрираха рекорден брой дела, а именно 1000 779, извинете, 869 са записаните регистрираните дела, които представлява 18, извинете, са приключените. 11% увеличение в сравнение с 2017 година, а новорегистрираните дела са 1683, което отново е безпредседентно за историята на институцията ни. И този, огром, и този огромен бой дела беше съпътстван и със съкръщаване на средната продължителност на производството. Средната продължителност е от 15,7 месеца в общия съд и 20 месеца в ам, извинете, 15 месеца в съда и в 20% от общия съд, като увеличението за общия съд се основава най-вече от фактата, че през 2018 година бяха разрешени голям брой дела, свързани с конкуренцията. И така, въпреки или по-скоро паралелно с засилването на съдебната ни работа, в рамките на времето, което ми е отделено, бих искал да се спра на четири инициативи, които бяха предприяти от двата съда едновременно и които засвидетелстват ангажимента, който те са поели за качество на правосъдие, което се предоставя по ефикасен и бързан начин. Първо е подобряването на многосична платформа, която е обезопасена платформа на съда. Тя дава възможност на съдебните органи, които са член на мрежата, сред които са и Съда на Европейския съюз и върховните съдилища на държавите членки да обменят документи, свързани с съдебната им дейност, включително и решения по прерогативните запитвания, както и благоизвателски дейности освен това, по-голямата част от документи, изключение поверителните документи, станаха общо, обществено достъпни през интернет страницата на съда и делът за делата. Втората инициатива е от съда от 1 юни 2018 година има инициатива за цифровизация на преаудиционните запитвания за засягащи физически лица, като имената на физическите лица са заместени с инициалите им или евентуално с отличителни знаци като по този начин се гарантира защита на личните данни на физическите лица. Третата инициатива е напредъка, който постигнахме при по приложението и Курия с над 1500 активни профила. И от 2017 година насам това приложение може да се използва за размяна на официални документи между съда и страните по делата. Също така през 2018 година започна проект за интегрирана система за управление на делата, което като целта е да се заменят по-етапно различните приложения, които се използват при, през цикълът на живот на едно дело пред съда, като целта е да отговорим на препорък 14 в специалния доклад на Европейската сметна палата от 2017 година насам. Освен това, докато говорим за административната ни дейност, е важно да отбележим, че през 2018 година съда значително реформира административните си структури. Услуги, э, извинете, службите ни вече са в, разпределени в 3, а не в 4 генерални дирекции, като по този начин целта е да има е, взаимно ползи и да се е, използват максимално капацитета на тези служби, които са в услуга на съда. И фактът е, че Сметната палата не направи коментари по това отношение, показва, че финансово нещата са редовни. Равнището на изпълнение на бюджетните кредити от 99,2%. И тъй като времето ми приключи, ви благодаря за вниманието и сме на ваше разположение за допълнителни въпроси. Äh, благодаря ви за чудесната работа, не само за тази информация, която получихме днес. Нашият съд е известен в международен план с добрата си работа. И сега ще дам думата на Едуардо Гарсия Руис. Надявам се, че правилно произнасям името. И последователността на имената дано да е вярна, защото когато става дума за три имена, ще питам в крайна сметка откъде трябва да започна. Да. Може би обърквам Следващия път ще дам думата на Изабела. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, през 2018 година Сметната палата продължи своята работа по сертифициране, законността и редовността на операциите Публикувахме 6 годишни доклада и 35 специални. Също така публикувахме един доклад, в който се описват резултатите от одита на европейските агенции. Този консолидиран доклад дава възможност да се направи по-подробен и по-добър анализ на данните посетихме 28 държави членки и извършихме проверки в 26 трети страни. Работихме по теми, които интересуват Европейският парламент и гражданите. Пакта за стабилност, програма е Еразъм Плюс, замърсяване на въздуха, механизма за бежанците в Турция и други. През 2018 година също така е, имахме и един нов подход за отчитане. Въведахме нова методология, като цел целта е да включваме по-добре и по-цялостно и вътрешния контрол, извършен в държавите членки, за да може да се идентифицират проблемите. Резултатите са добри. Направихме изпитания допитване до бенефициентите или ползващите нашите доклади и те смятат, че докладите са им били много полезни. Също, същевременно се подобри и присъствието на палатата в медиите и в социалните мрежи. 94% от нашите препоръки от 2014 година до сам, насам се, са били изпълнени. Това мисля, че дава възможност допълнително спетната палата да се доближи до гражданите и да спомогне за заздравяване на европейският проект. докладите на аудиторите са външни и вътрешни са били положителни до, до, до, до, до, до, до, до, доклада, последният доклад беше вследствие на информация, която беше продадена на ОЛАФ. Този отчет още веднъж доказа, че палатата е, извършва много по-добри контроли, отколко в миналото. Също така осигурихме много по-голяма защита и безопасност на, на съоръженията и се увеличи и броя на жените на водещи позиции. Ще продължиме да работиме в този смисъл. В Париж заключение през 2018 година Сметната палата изпълни своята мисия за по-добро управление на средства. От... Имаме и публикувани повече доклади и те са много, по много по-качествени. А, е, благодариме на всички, които участваха, административния персонал, нашите аудитори, преводачи за постигане на добрите резултати. Годишният доклад, е, както и приложенията, съдържат е, подробна информация. Те са на ваше разположение. Можете да ги консултирате, можем да отговорим и на вашите въпроси. Благодаря. Стигаме до Европейския економически и социален комитет. Джамо Кабонети, благодаря ви, госпожо председател. На напред ви благодаря за тази възможност да ви представим дейността на комитета. Е, Сметната плата заяви, че не сме допуснали съществени риск, което много ни радва. Равнището на изпълнение на бюджета достига 98,7%, което е сред най-добрите постижения сред европейските институции. Много се съсредоточихме върху прилагането на резолюцията, прията от март през парламента за освободената отговорност за 2017 година. Сред тях е подобряване на политическото и административно сътрудничество, както с парламента, така и с комитета на регионите вътрешните кампании за насърчаване на атмосфера на работа, е основаща на уважението, приемането на кодекс за поведение с членовете на комитета, както и е, стратегия за, информатич... за политиката в областта на информатиката. Политическата ни дейност беше е, белязна преди всичко от законодателната работа на Европейския съюз, чрез приемането на 215 становища и 239 мероприятия, организирани на място, които дава възможност нашите членове да се свършат с организацията на гражданското общество в държавите членки. По въпроса за политиката на комуникация, броят на посетителите ни се увеличи с около 1% и достигна 10 милион, 10 000, извинете. Освен това, в рамките на социалните мрежи като Facebook, Twitter и LinkedIn. Нашето присъствие се засили и държа да отбележа, че скоро ще отворим и профил в Instagram. Политика avec le Parlement européen. Няколко думи за сътрудничеството с Европейският парламент на политическо равнище, отвъд редовните срещи между докладчиците и ръководителите на секции на ЕКОСОК. Имаше среща през декември 2018 година в подготовка на кампанията за европейските избори. Имаше също така и последваща среща на равнище председатели на ресорни комисии. Продължихме и с сътрудничество на административно равнище, с значителен напредък по отношение на сигурността и устния превод. в тази последна област подготвителната работа ни подаде възможност да подпишем споразумение за разбирателство между, и сътрудничество между двете институции. Търсим и непрестанно полезни взаимодействия с останалите институции, работим в активна, активно с агенцията по органа за публикации и ЕПСО. Но особено много се гордеем с административната си ефикасност в контекста на сътрудничеството ни с Комитета на регионите сътрудничество продължава да искат примерите за и модел за подражание за съвместна работа на две организации. че съвместно управляваме информатиката, логистиката и писмения превод, който ни дава възможност да осъществим значителни економии можем да постигнем повече и непрестанно търсим възможности за взаимно полезно действие, като координации на медицинската служба, например, управлението на залите или вътрешното организация на залите за заседания. Всичко, по някакъв начин може да допринесе за доброто управление, екологосъобразното управление под на гидата на ЕМАС. Продължаваме да преразглеждаме и намаляваме потреблението ни на природен газ и на хартия и усъобщаващи резултатите за бъдеще. Особено големи усилия положихме за подобряване на атмосферата на уважение на работното място. През 2019 година започна кампания под надслова Уважение на работното място и в рамките на тази кампания има различни инициативи, семинари и други инструменти за осведомяване на населението на работещите, за това колко е важно да се спазват характерите на основните права и на работното място. И освен това, през месец март се здобихме за специфични инструмента, именно с преразгледан кодекс на поведение, който отново припомня колко е важно зачитането на е, достоинството на работното място по отношение на равенство имаме 18% представители на новите 13 държави членки в, управителните органи на службите ни. Все още не сме достигнали изискването 25%, но не сме далеч от там. Но по отношение на равенството на половете с гордост може да заявим, че сме сред най-добрите ученици между е, европейските институции, като 54% от са е, делът на жените на средно менеджерско равнище и 50% на високите постове. Така че се гордеем с последните резултати, но продължаваме да гледаме със самокритика и продължаваме да търсим вдъхновение от другите институции за непостигане на подобрения. Мисля, че ще спра до тук. Но разбира се, съм на ваше разположение, за да отговоря на въпросите и коментарите ви. So, ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken. Für... Така, благодаря ви много сърдечно за информацията, която чухме. Действително това средно равнище на равенство между половете е, е, е би трябвало да бъде образец и за другите институции. сега стигаме до Комитета на регионите. Ще помоля представителя на комитета да вземе думата. Благодаря госпожо Холмайер. Благодаря и за това, че много точно произнесохте моето име Сервия Мартинес. Благодаря за поканата за това изслушване днес. Благодаря и на нашия докладчик, господин Стеховски. Ние започнахме вече е, да работим в дух на добро сътрудничество и се надявам, че така ще бъде и по време на цялата процедура за освобождаване от отговорност. Господин Пресковски, който е, ми съпровожда, също ще отговаря е, за процедурата за отговорност, само че през следващата година, тъй като аз е, всъщност е, отговарям за тази годишната освобождаването от отговорност и за процедурата. Ние се надяваме, че ще можем да подобрим много неща и че доста неща сме и подобрили. Ще се спра на няколко стратегически цели. Първо, през като имаме предвид, че през 2019 трябваше да се проведат и изборите за Европейски парламент, след това финансовите ресурси също бяха голямо предизвикателство. Естествено, изборите на европейско равнище бяха много важно събитие. Нашите членове, заедно с членовете на Европейския парламент, се опитаха да мобилизират колкото е възможно повече избиратели, които да участват в изборите. И това означаваше много активна дейност във всеки град на Европа. Ние разчитахме най-вече на ентусиазма на нашите членове господин Валкар Сисо също положи немалко условия, усилия в това отношение и така в крайна сметка постигнахме едно добро участие на гражданите в изборите. Успяхме да мобилизираме и така наречените джепс, младите политици на равнище национални държави е, и е, проведохме много е, прояви на местно равнище с повече от 100 региона работихме съвместно по организирането и бяха обхванати стотици градове в държавите членки. 1300 бяха професионалните комуникатори, които работеха и е, използвахме Eurocom, използвахме и е, медиите, електронните медии, които, е, с които се разполагат европейските институции. Освен това, е, изборния ден, е, изборната кампания бяха е, е, чествани по, със специални събития, на които говориха и вашия председател, и нашия председател. И така, е, госпожо Холмайер, много ви благодаря за това, че винаги сме разчитали на едно добро сътрудничество. Нашите членове, тези на е, Европейския парламент и на нашия комитет, зачитат правилата за отчитане на и изразходване на средствата. Нашата работа в резултати на препоръките, които сме получавали от вас и от Сметната палата, стават става много по-добре организирана, спазваме по-добре сроковете Работим и с новите е, членове на Европейския парламент и в рамките на нашето общо събрание. Е, и благодаря на е, члена на вашата комисия, който участва в заседанието на СИВЕКС в комитета на регионите. Ние бихме искали е, най-вече да подобрим местното е, прилагане или изпълнение на европейското законодателство. Когато казвам местно, имам предвид на равнище регион и община. Ще работим по е, конкретни проекти, естествено, в това отношение. Председателят на, господин, на АВКО и е, е, председателя на нашата правна комисия е, организираха специална конференция по тази тема. Няколко думи за бюджета и персонала. Ние консолидираме е, маржовете по отношение на персонала и смятаме, че то е около 1%, което се мисли за съкръщение. Сътрудничеството е изключително важно между нашите комитети, социални и економически и комитета на регионите. Споделяме служби, които обслужват и двата комитета, Европейския парламент ни е, мотивира е, да го направим както по отношение на превода, така и на информационните технологии, на е, защитата срещу кибератаки и така нататък. Нашият план за действие за 2013-2021 година предвижда шередица мерки, които ние вече сме до голяма степен сме реализирали, най-вече по отношение на нашата мобилност и устойчивост е основното понятие, за което говори и е, госпожа Урсула Фондерлайн, както по отношение на е, цифровизацията, така и по отношение на защитата на е, информацията. Благодаря ви, уважаеми членове на, бюджет, на Комисията за бюджетен контрол. Аз ви благодаря и за е, тези думи, както и за е, сътрудничеството с вас. А сега давам думата на Джезира Даниело евро... от... която ще говори от името на Европейския омбудсман. Е, благодаря ви много, госпожо председател. Е, уважаеми членове на Европейския парламент, за втори път се обръщам към вас е, от името на отдела за управление на финансите. Нека да ви информирам за проверките, които извършваме и за цялата дейност на Европейския омбудсман. През 2019 година ние работим е, е, успешно по стратегията към 2019 на път за 2019. На практика тази стратегия бе подкрепена от парламента. Тя среща подкрепа и сред гражданите. Постига се повече видимост, по-голямо въздействие на е, работата на Европейския омбудсман върху живота на гражданите. Опитваме се да помогнем на гражданите много повече жалби е, бяха подадени през е, е, тази година, а именно 880 в сравнение с предходни години. Това е един ръст от 40%. На второ място непрекъснато расте и броя на проучванията или проверките, които правим, 482 в сравнение с 433 за 2017 и още по-малко за 2016. Освен това, 55 от тези извършени проверки всъщност са в общ и обществен интерес. Тоест, влиянието надхвърля границите на отделния случай. И на трето място, видимост, естествено използваме новите медии. Последователите в социалните медии на омбудсмана са много. Е, има много мултипликатори, много е, медиатори, много хора, които влияят в крайна сметка в желаната посока. Ние е, се опитваме естествено да повлияем и на работата на комисията е, във връзка с е, желанието ни за повече прозрачност, разкриване на нови конфликти на интереси е, по наше настояване е, и самонаети лица, както и е, организации, които са предвидени или предложени за назначаване в експертни групи, трябваше да бъдат регистрирани в регистъра на прозрачността достъп до документи, например на ЕДА, Европейската агенция за отбрана. Това бе едно искане и една проверка направена по искане на Белгийска неправителствена организация. Ние сме много по-бързи. Повече от 800 стажанти в Европейската служба за външни действия получиха в крайна сметка възможност за платен стаж. Подобрихме и прозрачността в търговските е, преговори и по отношение на кодекса на поведение бях постигнато много. Няколко думи за стратегическата ни работа. Няколко за стратегическите инициативи, на които ще подчертая. Насърчаването на достоинството на работещите в, в администрацията. И е, в това отношение нали, така, пресичане на е, формата на турмоз, е, различни са проявленията. На второ място мултилинг многоязичието на европейските институции. Това е работа, която няма да прекъсне никога, тя е постоянна. И в заключение за проверките институциите в крайна сметка е, изпълняват е, препоръките на омбудсмана. Е, около 85% е, е това е, съответствие, което вече е постигнато и 85% е, е, се отнасят до случаите от обществени интерес. Естествено, ефективността, ефикасността са много важни, е, когато говорим за работата на една администрация в една европейска институция. Ние се опитваме да укрепим нашия капацитет, за да провеждаме подобни проверки или проучвания във връзка с жалби, които са поступили при нас. Нека а, да ви кажа какви са целите, които постигнахме през 2018 година във връзка с тези наши амбиции. Ние закрихме повече а, и приключихме с повече а, проверки, отколкото през 2017. 534 през 2018, 348 в предходната година. Освен това, и времето бе съкратено 255 дни е, в сравнение с 266 през 2017, 340 2016. Закрихме, освен това, и, е, т.е. приключихме успешно с е, проучвания в рамките на 6 месеца в 88% от случаите Продълж... Проверките продължиха 18 месеца, но в повечето случаи за 6 месеца се справяхме 57% през февруари. Освен това, въведохме и една много успешна процедура за е, е, случаи, в които е, става дума за достъп до документи. И така, по отношение на бюджета е, имаме е, изпълнение 95,3%. Е, малко по-низко е за 2017. 93,9%. В някои случаи се налагаше да реагираме и с назначаване на служител или определене на определени функции във връзка с превенция на тормоза на работното място, било от сексуален тип или други е, форми на тормоз. Имаме и е, служители по етиката, имаме и е, помирителен комитет. И е, е, междувременно се опитваме вече да намалим е, разходите за преводи, е, както и за е, така, е, услуги, свързани с ИТ платформите по пътя на междуинституционалното сътрудничество. Благодаря много за вниманието. Благодаря ви за вашето изказване. И така, последният е Европейския надзорен орган по защита на данните. Леонардо Северена има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да говоря пред, тази, пред тази комисия. С подкрепята на колегите Мариан и Ким ще направя всичко възможност да отговоря на въпросите ви в краткото време, което ни е отделено, ще ви кажа няколко думи за мандата на нашата малка институция и за предизвикателството, което бяхме изправени през 2018 година и ще кажа няколко думи за последващите действия след решението на отговорност от 2017 година. През 2018 година нашата агенция се увеличи поради увеличаващия се брой на, на мандат, на задачите с по-късно мандата ни и нуждата от засилена защита на личните данни, както в Европейския съюз, така и по целия свят. Нашата институция обаче си остава най-малката институция, тъй като имаме само 87 служителя за 2018 година и бюджета ни е 14, едва 14,5 милиона, което е много далеч от 9 милиарда, споменати в началото на днешното изказване по, за административните разходи. Основ... Имаме четири основни задачи. Първата е от името на нашата институция става ясно, а именно надзор на защита на личните данни от страна на европейските институции и органи как, свършваме, как осъществяваме тази наша задача по два начина. Първо, провеждаме е, разследвания и проучвания. Някой път е, го правим ексофицио, друг път го правим следствие на жалба от е, граждани или ползватели. Но го правим и проактивно, чрез изглъжение на обучения, брошури, ръководни насоки, особено по отношение на новите нововеденията в технологиите. И също така е много важно подкрепяме дейността на Служителите ще ще данни във всички европейски институции и органи. От 2017 година сам надзорната ни работа обхваща и Европол, а в близко бъдеще ще обхване и Евроюст и Европейската прокуратура. Каква към какви резултати се стремим, към добра култура на защита на личните данни в европейските институции и органи. Втората ни основна задача е да подпомагаме законодателите в взимането на политически решения. Предоставяме становища по формата на официални и неофициални коментари и понякога се отзваваме на поканата на Съда на Европейския съюз. Европейския парламент е добре запознат с нашата дейност и ние сме много благодарни за високата цен, за фактът, е, че комисията Либе на вашия парламент много високо цени нашата експертиза. На трето място сътрудничим се с останалите органи за защита на личните данни по света, защото независимо дали това ни харесва или не, нашите данни не остават тук в Европейския съюз, пътуват много надалеч и за това е важно личните, личните данни на европейските граждани да бъдат защитени и извън Европейския съюз. И накрая след приемането на общия аргумент за защита на личните данни беше създаден и новият орган, а именно но съветът за защитата на личните данни, който трябва да гарантира универсалното прилагане и хармонизираното прилагане на, на разпоредбите на регламента в целия Европейски съюз. 2018 година беше безпредседентна година за нас. Това беше годината на, на защитата на личните данни като цяло, защото беше годината, която беше приятел GDPR, а за нас беше и огромно предизвикателство, защото като най-малката институция на Европейския съюз трябваше заедно, извинете, трябваше сами да създадем цяло нов европейски орган, цяло нова агенция. За нас това беше огромна задача, която според мен успяхме да изпълним с успех. Отдавам с това нашият надзорник Чувани Ботарели, който за, за съжаление почина миналата година организира международната конференция за защита на личните ден, данни тук в Европейският парламент. Трябваше да посрещнем над хиляда участника, идващи от цял свят и това беше огромно предизвикателство за една малка институция като нашата, но успяхме да допринесем за водещото място на Европа в областта на защитата на личните данни. И като че ли това не беше достатъчно, през месец декември се въведе и се приложи и новият регламент за на личните данни за европейските институции, т.е. трябваше да приспособим собствените методи на работа към това ново законодателство. И сред многото промени броят на надзорните служители, плащат за надзора от 2 на 1, т.е. вече има само един надзорник и това е много важно за нас. В момента Европейски парламент обсъжда възможността за назначаване на втори надзорник и ние държим да подчертаем, че е много важно този човек да е много добре запознат с функционирането на европейските институции, за да оглави и да е бил, извинете, ръководител на органа на органа на защита на личните данни. Мисля, че различното ни на изпълнение от 85,9% е добро, предвид колко предизвикателства имахме и последният ни, последният ми коментар е свързан с последващите действия за последната резолюция за освобождената отговорност от 2017 година. Държа само да отбележа, че понеже сме толкова малка институция, за нас е много трудно или поне по-трудно в сравнение с останалите институции да приложи на практика всичките ви препоръки, особено по отношение на равнопоставеността на различните националности. Ние сме само 87 човека и за нас е трудно да имаме представители на всички 28 държави членки, но ще, правим, ще направим всичко възможно, за да последваме препоръките ви и а, с удоволствие установяваме, че Европейска сметна палата не открие никакви проблеми с надежността на а, нашите сметки. В заключение ние, пак ще отбележа, макар да сме толкова малка институция и да имаме най-малкият бюджет, много сериозно гледаме на бюджетните си задължения и много благодарим за, на вашата парламентарна комисия за подкрепата и за подкрепата, като оказвате за всички останали органи за житнични данни в Европа. Благодаря ви много за вниманието. и Оставам на ваше разположение за въпроси. Много ви благодаря за е, точните отчети и сега ще дам думата на нашия докладчик Томаш Стеховски. a věcný. Nicméně Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да бъда възможно най-лаконичен. Позволете ми най-напред все пак да задам няколко въпроса по теми, които вече бяха споменати. Интересна е различни за взаимоотношенията между нашата парламентарна комисия и всички тези други институции. За сега тези отношения са били много добри и се надявам да си останат такива за в бъдеще. А няколко думи за съвета. Мисля, че мога да си изкажа от името на повечето от членовете на нашата парламентарна комисия. Не ни допада фактът, че от 9 години насам не можем да дадем, може да освободим от отговорност съвета, защото съветът отказва да си сътрудничи с нас и отказва да ни предостави документите и данните, които имаме нужда. Както виждате и днес генералният секретар на съвета не е тук. Съвета иска да намери някакво, извинете, парламент иска да намери някакво решение, което да даде, даде, ни даде възможност да излезем с решение за освобождаване от отговорност на съвета въз основа на нужните сведения. И в това отношение приветствам декларацията и на комисарят Хан, който ни обеща, че ще получи всичко възможно за да, и на и така на госпожа Юрова и двамата по време на изслушванията заявиха, че ще се опитат да работят за повече прозрачност от страна на съвета. Нуждаем се от меморандум, който да гарантира, че парламентът ще получи нужните данни от страна на съвета, за да знаем ние как съвета разходва и управлява своя бюджет и за това държа да заявя, че вече са започнали нужни съответните преговори. Се надяваме скоро да стигнем до успешен е, резултат. А сега за отделните е, институции. Много ви... Първо започваме с съда. Много ви благодаря, господин Ескобара, че сте довели и колегите си. Благодаря ви за присъствието днес сред нас. Имам три съвсем лаконични въпроса към вас сигурността и скоростта на информационните технологии и обменът на документи чрез информационните портали е много важна. Какъв напредък сте постигнали а, с употребата на приложението и курия? докъде е стигнала и на, съгласени усилите ви за интегрирано управление на делата, която се разработва съвместно с и Корея и които бяха засегнати в специален доклад на Европейската сметна палата. Очевидно се нуждаем от много ясни правила, за да се гарантира равенството на шансовете. И от тук въпросът ми към вас. Съда занимава ли се вече с правилата за насърчаване на равнопоставеността на шансовете. Следващият ми въпрос. Заявихте, че през 2008 година сте имали 274 стажанта, но само част от тях са получили някакво заплащане за своите стажове. Тоест, заявихте също така, че през 2018 година е реформирана системата за стажовете. Твърдите, че искате да, да плащате на по-голяма част от стажантите, обаче междувременно продължавате да предлагате и неплатени стажове. Ето защо бих искала да ви попитам дали и по какъв начин съда смята за в бъдеще да подхожда към стажовете и тяхното заплащане. и дали също така има средна, средно заплащане за стажантите, на които имат под, които са на платени стажове в съвета. И по въпроса за етичният кодекс и кодекс на поведение тъй наречените практики на злоупотреба и мобинг. Това беше ясно записано в главата за прозрачността и нужда подобряващо прозрачността. И от тази гледна точка държа да, да задам един въпрос към сметната палата. Знаете, че ОЛАФ води вътрешно разследване и миналата година излезе с доклад, в който се заявява, че има нередности от страна на един от членовете на Сметната палата. И тези нередности са свързани с конкретен случай в администрирането и въпросът ми е какво прави Сметната палата, за да гарантира, че няма да се повторят подобни случаи за бъдеще. И също така как Сметната палата какво конкретно смятате да направите, за да не се повторят подобни случаи отново. Радвам се, че сте засилили системите за вътрешен контрол и че генералният секретар от за бъдеще ще одобрява разходите за мисиите на членовете на Сметната палата. Това означава ли, че, техни, че тези разходи ще бъдат толкова добре контролирани, колкото останалите разходи? И за няколко от случаите, които се разследват. има известни въпроси, свързани с а, а, пътните разходи на някои членове на Сметната палата и високо поставени служители. Това беше сред важните приоритети на работната ви програма. Разполагате ли вече с нужната информация? Докъде са стигнали проверките? Имате ли резултати? Можете ли нещо да ни диктирате, да ни а, кажете към момента? Радваме също така, че се въвежда, че беше с, че има ограничения за възстановяването на пътните разходи и че вече могат да се използват, че горната граница е свалена на 10 000 км за максималното възстановяване на разходите. Радвам се също така, че Сметната палата публикува декларация за финансови интереси на членовете на Сметната палата. По този начин общественото мнение може да ги контролира. но дали имате някаква идея как може да се подобри качеството на декларацията за финансови интереси на членовете на Сметната палата? И така преминаваме към Европейския економически и социален комитет. Радвам се на това, което заявихте, именно, че е постигнат най-малко напредък, както вече беше казано. Но все пак оставаме с впечатлението, че може да сложите за пример включително и на Комитета на регионите, който защото също постигна много добър напредък, но все пак бих искал да ви задам няколко въпроса. През 2018 година бяха цитирани някои случаи на ам, тормоз и, шан, и мобинг в рамките на на регионите. Какви мерки са предприяти? И за бъдеще бих искала да знам как възнамерявате да намалите разходите. Което ме навежда на още един въпрос. Правите ли проучвания на възможностите за осъществяване на допълнителни економии? И още един въпрос. към и социален комитет каква процедура се изпълнява за подбор на генерални секретар? Какво е процедурата за подбор на кандидатите? И за също така, каква е, функцион... каква са процедурите за подбор на високо на старшите, старшите менеджери, както и на генерален секретар. Има ли някакъв процес на скрининг, с който започва подбора? И дали участниците трябва да се откажат от до сегашните си дейности? Струва ми се, че трябва, може би, да се предвидят някакви мерки за подобряване на прозрачността в процедурите на подбора. А относно споразумението за сътрудничество между економически и социален комитет и комитета на регионите, какви са постигнатите подобрения към момента, какъв напредък все още можем да очакваме в случай, че бъде сключено ново споразумение между двата комитета. Също така много се радвам, че господин Мартинес, генералният секретар на комитета е тук. Той за първи път е днес сред нас. Също така приветствам с добре дошъл и бъдещия генерален секретар на комитета. Разгледан беше един конкретен случай в рамките на един аудит. един аудитор и едно от решението на Сметната палата от миналата година Оказва се всъщност, че заболяването на аудиторът е определено като професионално заболяване. Въпросът ми е какво е настоящото положение с персонала и как ще се разреши този проблем. Споменах този случай и смятам, че трябва да се опитаме да го разрешим възможно най-бързо. Всички си даваме сметка колко важни беше работата на този вътрешен аудитор. Той ни съобщи за много слабости, но този конкретен случай вече много-много отдавна се протаква и ще е много жалко да не сме приключили работа преди по него преди освобождаването от отговорност за 2019 година. И още един въпрос, свързан с тормоза от страна на един от членовете на комитета. каква е позицията ви, и какво сте постигнали по отношение на турмоза? и кампанията за бъдещето на Европа. Организирали сте над 200 мероприятия и членовете на комитета са взели участие на тези мероприятия. мероприятия. Може да ни опишете резултатите постигнати от тези мероприятия, какво точно са и какво не са, колко са били участниците в тях, колко работо работещи са взели участие и а, какви, колко човека са били заети като служители за организирането на тези мероприятия. Преминаваме към следващата институция. Бих искала да ви поздравя, тъй като вие сте единствената институция, която е намалила бюджета си с около 70 000 евро, но Европейския парламент би искал да отбележи, че в момента се преразглежда мандат ви. Можете ли съвсем накратко да ни обясните какви са новите ви задачи, свързани с защитата на личните данни и какво, какви са последиците на тези нови задачи за бюджета и за персонала ви? въпрос и за интернет страницата ви. Има различни подраздели, като прозрачност, политика и т.н. нататък. в които се дават препоръки. А има и вътрешно достъпен раздел на страницата ви, посвързан и с етичния кодекс, какво е мнението ви или какво предвиждате да направите по всички тези теми, които споменах. може би са дълго се изкажах, но все пак стана дума за, ставаше дума за седем институции и ми се струва, че беше важно да се заемем по-отделно с всяка една от тях. по въпроса за разпоредбите с личните данни и новият общ регламент и новото законодателство за защита на личните данни. началото на 2018 година Европейския орган за личните данни получих много големи усилия, с които държа да ги поздравя, но държа как конкретно се контролира зачитането на новите разпоредби за защита личните данни в страна на европейските е, институции, какви са последиците за е, личния състав на институциите, колко повече хора ви трябват всъщност. Знам, че понякога сте изправени под много големи трудности. Знам, че също така е трудно да се постигне добро е, равенство на половете в една сравнително малка институция. Знам, че имате а, стратегия за равенство на шансовете, прията през 2016 година. Постигни сте целите заложени в тази стратегия или не сте? Скъпи колеги, много ви е, благодаря за тази дискусия. Много ще се радвам да чуя отговор на въпросите ми. Много съжалявам, че толкова време ви отнех, но ми се струва все пак, че вече че това беше важно. Надявам се, че така да съм задал част от въпросите, които колегите възнамеряваха да зададат и много се радвам на предстоящата ни дискусия. И както вече казах, вие сте тук, за да ни чуете и ние така гледаме на този диалог. И ние, депутатите, сме тук, за да ви чуем, за да ви помогнем в работата ви, защото много я ценим. Благодаря ви. Muchas gracias, señor Tchaikovsky. Благодаря, господин Чековски. Не знам дали остана друг въпрос за другите. Мисля, че всичко зададахте. Но сега ще дадем думата първо на докладчиците в сянка и после на нашите е, доклади. Сега аз ще взема думата в качеството си на докладчик Сянка от Социалисти и Демократи. В рамките на бюджета има напредък на много в всички институции. Има и препоръки към всички институции за укрепване на техните структури. Ще бъда малко по-кратка от господин Чиковски, който каза, че ще бъде кратък и който тази сутрин каза, че трябва всички да бъдем кратки. Но искам да съда. Важно е, че съда е първият, първата организация, която отвори така наречените отворени пространства за работа от 2017 година. А, разбирам, че е е имало също така желание да се върнете към, стара, към старата структура. Междувременно успяхте ли, и видяхте ли дали това дава добри а, резултати? А, условията на труд достойни ли са? Защо съда не публикува декларациите на интерес на своите членове, след като всички други е, организации го правят. Сметната палата. През 2017 година имаше разследване на един член. Излезе ли, излезаха ли резултатите? Публични ли са? А, паритета. Какви мерки ще вземете за постигане на паритет и равнопоставенство? И какви мерки вземате, за да привличане на хора на нови договори и какви договори имате с университети си, ЕКОСОК и Комитета на регионите. Споразумението между Европейският парламент и Комитета на регионите. Парламента извършва част, а, е е, е, е, е, е поел екстернализирането на преводите предвид намаляването на а, персонала на, двата, на двете организации. А, двете организации казват, че резултатите са положителни. Но защо не можете да ни кажете точно какви са спестяванията, економиите, реализирани вследствие на това, на тези промени. Мина, мин, миналата година им е бе подписано споразумение между комисията и, ком, и комитета на региони за а, сградите. А, как, какво е постигнато а, с оглед на това? В а, вашите доклади вие говорите за работни места на бъдещето. Какво точно имате предвид а, под какво разбирате под този ермен? А, какви мерки се вземат за защита или за предпазване от тормоз на служащите на работното място. И сега към Комитета на регионите. Получихме писмо от че на 4 декември ще има първо, засед... първо заседание за помирение. Какво очаквате от резултатите на това заседание? Следващото. 20% от институцията са а, на срочни договори. Има ли някакъв начин да намерите по-добри договори за тези хора? Ние по получихме много писма, в, в които а, има оплаквания към а, омбудсмана. А, можете ли да направите, а, да дадете някакви обяснения и до надзорния а Много от вашите а, служители са насрочни договори защо няма по-стабилни условия на работа? Защото това, това води до изтичане на компетенции, защото след като приключи договора, трябва да наемете нови хора, които нямат необходимия опит. Това са моите въпроси. Давам думата първо на господин Пиксъл. Благодаря ви. Благодаря, че ни давате възможност да задам няколко въпроса. Ще се опитам да бъда колкото се може по-кратък и аз. Имам конкретни въпроси, които бих искал да задам на нашите докладчици. Що се отнася до Европейският съд? и новопостъпилите служители и вашите бюджетни проблеми. А колко време средно е необходимо за приключване на даден на дадено производство. Нещата към по-добро ли върват или към по-лошо? Сметната палата. Одитите, извършвани от Сметната палата, са до известна степен ограничени Има ли начин да се провери на, как Европейската инвестиционна банка инвестира европейските средства? И още един общ въпрос, свързан с, спестяванията, економиите от административни разходи, хартия, режими. Възможно ли е да се намалят раз... пътните разходи с, с цел по-малко емисии, по малко пътувания, по-малко командировки, по-малко полети. Господин Куш. Благодаря, господин госпожо председател. Нямам въпроси. Благодаря. Pues entonces pasamos a la señora Пенкова. В такова случай госпожа Пенкова, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Само един въпрос. И по-специално на европейският най-косок. Просто искам да ви попита. И тъй като този въпрос е повече за оптимизиране на разходите, можете ли да кажете как, как предвиждате, какви разходи предвиждате с, с цел да постигнете наистина ефективност при разходване на средствата? Сега чакаме отговорите на въпросите, които бяха зададени. Ще ви дам въп... думата един след друг. На първо място Европейският съд. Имате думата. Благодаря, госпожо Гарсия Мунес. Нека първо да задам, да отговоря на въпросите на докладчика. Той зададе три въпроса. Първо, бързината на комуникациите и по-доброто управление на документите чрез и-курия и интегрираната система за управление на производствата. В уводните думи казах, че приложението и Курия позволява цифровизиран обмен на документи. И също, времено дава възможност за е, комуникиране и предоставяне материали на съответните страни по производството. Е, тази платформа съществува от 2018 година и Европейският е, съвет на адвокатурите задължава използването на това приложение и това води до намаляване на административното бреме на различните органи на съда и позволява едно по-лесно кодифициране на документите. Системата се използва все по-интензивно и целта е в бъдеще тя да бъде заместена от интегрираната система за управление на документи и производства, която ще се превърне в портал на всички, които участват в дадено производство. Второ, правилата и равнопоставеността при спонсорирането. Въпросът е много. Отговорът е ясен съдът не участва в подобни дейности, така че няма правила по, в тази област. 3. Стажовете, заплатените и незаплатени, частта на стажовете без възнаграждение бяха много по-малко в миналото, но в края на 2018 година съда прие ново правило, включвайки стажове в, в различните кантори което означава, че в бъдеще стажовете, в които се получа, за които се получават възнаграждения, ще бъдат много по-многобройни, отколкото в миналото. Все още има доста стажове без възнаграждение в различните кантори това дава възможност за гъвкавост, особено за стъжанти, които е, имат е, достъп е, до стипендии. Има известни формалности, които трябва да бъдат е, е задоволени и е, но запазваме правилата, които ще ни осигурят възможност за повече гъвкост. Сега, въпросите на докладчицата в сянка, с така наречените открити пространства. А, ние а, отбелязахме в отговорите, че имаше желание за преразглеждане и за преструктуриране на работните места след анкета, е, извършена сред служителите, които бяха изразили недоволство от новото управление на пространствата, т.е. въпрос свързан с шума, невъзможност за концентрация, проблеми с температурите и така нататък. За това бе създадена работна група, която стигна до заключението не, не да се върнем назад, но да преминем към ново преструктуриране, кое, което да позволи създаването на по-малки офиси и да има възможност а, за отворени пространства, за комуникиране и заседания. Колкото до стипендиите за стажантите, 1120 евро е сумата, която се изплаща на стипендите, като съда спом, спомага, дава и известни средства за пътни. Достатъчно ли е? Ами направихме сравнение с а, възнагражденията, практикувани в различните институции. И ще в, ще видиме предвид стандарта и увеличаването на цените в Люксембург, дали ще трябва да увеличиме това възнаграждение, тъй като това е възможно, колкото до декларацията за конфликт на интереси. Нямаме намерение да публикуваме тези декларации. Вземаме пример от държавите членки, където подобно публикуване не е нещо задължително или е, често срещано. Смятаме, че публикуването на декларациите не, не спомага за, за повече а, прозрачност или не спомага за а, избягване на конфликт на интереси, а би могло да бъде заплаха за независимостта на нашите членове. въпрос свързан с новите служители и бюджета. Боя се, че въобще не разбрах вашия въпрос. La dernière question concernait... Така че не мога да ви отговоря и на последно място сроковете за приключване на производство. Аз дадах, представих цифрите в началото на изказването си. Като цяло сроковете се съкръщават. Що се отнася до, до съда, този срок е доста по-кратък от преди, от преди провеждането на реформите, така че сме много удовлетворени от постигнатите резултати. По този начин съда може да приключи повече е, производства, включително и общия съд. И наистина може да се, да се, да се вписва в определените срокове т.е. да бъдем съзвучи с изискванията на член 47. Благодаря. Сега давам думата на Сметната палата. Благодаря. Ставаше дума за случаята а, а, с Олаф 153 хиляди евро бяха възстановени. И прокуратурата в Люксембург поиска свалянето на имунитета Както вече казах, нашия вътрешен аудитор стигна до заключение, че това е един отделен случай, не е имало други случаи на измама. И вътрешният аудитор също така потвърди, че бяхме взели адекватните мерки и провеждаме правилните проверки. От тази година насам ген, гест, генералният а, секретар, който дава а, разрешения, прилага а, системата, която се прилага в комисията и в другите институции, т.е. има автоматични проверки, а, предварителни проверки, проверки експоста а, с което у, установяваме а, редовността на а, тези операции. Също така всички проверки е, и техните резултати се публикуват в интернет. През 2020 година ще имаме нови приоритети, свързани с устойчивото развитие, е, включването, е, миграцията, единният пазар. Приели сме програмата за работа за следващата година и председателят на Сметната палата ще сподели нашите приоритети с вас, ще дойде да ви ги представи, но междувременно ще ви изпратиме програмата, за да можете да се запознаете с нея. Колкото до публикуването на декларациите на интерес, както казах, те са публикувани в интернат тази година имахме и партньорска проверка с колегите от Полша и Харватия от, относно про, системата за а, деонтология. Ние изпратихме, ние им изпратихме тех, на на тях, нашите правила, включително и нашите декларации с, с молба да ни, да ни предложат някои усъвършенствани. Колкото до мерките за равнопоставеност и ще приехме план, ще ви го предоставим. В него са включени различни е, мерки, обучение, помирение, подготовка за жените, които е, ще заемат е, висши постове, както и а, проверка на начините по който става издигането в иерархията, за да не се допуснат някои изкривярваме. Работиме аз в тясна връзка с са и в тясни, тясно сътрудничество с Института за равноправие в Вилнус. Ще ви изпратиме е, тази програма и с удоволствие ще вземем предвид вашите забележки или предложения. Опитваме се да правиме всичко възможно, за да, при, за да привличаме е, млади хора, които да работят в е, нашата организация. Как казвам, предлагаме обучение, опитваме се нашата, нашата програма да бъде наистина разнообразна. Имаме и един кампус където се опитваме да, да предлагаме разни е, дей, дейности, които да са интересни, но малко, малко трудно обаче можем да си, да си конкурираме с Брюксел. Знаете, че индексацията на заплатите е същата в Люксембург и в Брюксел, а живота в Люксембург е много по-скъп. имаме. Има и един проблем с социалната справедливост. Знаете, че минималната, минималната заплата в Люксембург е по-висока, отколкото минималната заплата, която предлагат институциите. Така че привличаме и, мнение, и вниманието на членовете на Европейският парламент. Това е несправедливост, която, е, за която, от която ние страдаме. Не можем, не можем е, работещи в нашите институции да получават по-малко от минималната заплата в Люксембург. Що се отнася до европейските университети? Е, имаме специална програма за сътрудничество с е, университета в е, Нанси за Мастър 2 и в областта на статистиките. Имаме също така сътрудничество с университета в е, Пиза има летен университет и летно обучение през лятото, което е достъпно за всички работещи в нашата организация. Университет в Пиза се специализира в статистиките и обработването на данни. И имаме също така и нещо като споразумение, не точно споразумение, но а, е, е, една система, която ни по позволява да се възползваме от някои стипендии, да предоставяме стипендии в Мадрид, Рига и на други места. Що се отнася до контакт проверката на Европейската инвестиционна банка. Знаете, че ние имаме ограничен мандат. Самата банка има свои собствени аудитори, които извършват одит на нейните дейности, така че ние можем само да извършваме одити а, спрямо средствата, а, които са на комисията. Така че в момента обсъждаме с Европейската институционна банка ново тристранно споразумение, включително и с комисията, за, за евентуален достъп до допълнителни проверки. Колкото до а, одита на пътните и на а, разходите свързани с пътуванията, правиме всичко възможно, за да избегнем ненужните пътувания и мисии, като използваме видеоконференция. Когато е възможно, наистина използваме видеоканалите, вместо да командироваме наши служители. Благодаря. А сега минаваме към ЕКОСОК. Господин Брунет, имате думата. Gracias, мадам ла президент. Госпожо председател. Ще обединя въпросите, защото може би по този начин ще спести малко време. Нека да започнем с турбоза. Ще повторя това, което казах в встъпителното си изказване, а именно конкретните мерки предприяти в нашата институция. Най-напред от превентивна гледна точка предприехме кампания под наслова уважение на работното място, съпъсвана от цяла поредица от действия за изпълнение на много ясната регулаторна рамка за считане на достоинството на работното място. По-конкретно, броят на служителите, на които работи могат да се доверят, премина от се увеличи от 5 на 6 служителя, което между другото е нововведение за всички институции. Освен това, вече има и кодекс за поведението на членовете на комитета, които безапелационно изискват от тях да спазват достоинството на работното място и кодекс за поведение влезе в сила през месец март. Всеки път, когато се подаде жалба, повтарям, всеки път, когато се подаде жалба, те се разглеждат съгласно административните е, правила, съгласно статута. Безпълно ще се възползваме от подновяването през на членовете в, през октомври до година, за да подновим проучване, извинете, обучението, което се на разположение с членовете на комитета и от тези обучения би трябвало да надхвърлят само тормоза, ами защо да подобрят уменията за работа в многоязична и многоязикова среда. По въпроса за процедурата за подбор на генерални секретари на високо поставените служители. Отговорът е в писмен отговор 34. Преди всичко много се гордеем с процедурите си, защото те са много прозрачни и могат да, да служат за модел за подражание за останалите институции. Вече повече от 10 години всеки път, когато се стане вакантен на поста на генерален секретар, той се публикува в официален вестник на всички езици. Процедурата е следната. Бюрото политическият орган определя група от членове на комитета, които определят квалификацията за поста, който се публикува в официален вестник, който има и широкомащабна кампания в социалните медии. След това бюрото определя панел, също съставен от членове на комитета, които разглеждат а, кандидатурите и кратък списък от кандидати се изпраща за центъра на оценка като за да използваме доставчика на услуга за Европейската комисия, като окончателното решение се взима от бюрото след допълнително интервю с кандидата, като системата се прилага мутатис мутанди с някои дребни промени за подбора на високопоставените служители в нашата институция. Беше зададен и въпроса как можем да контролираме и дори да намалим разходите на членовете. Припомням ви, че членовете на комитета не са служители на нашата институция. Те работят в държавите членки и идват в Брюксел, за да вземат част, да вземат участие в, в законодателния процес, като имам че те имат и други доходи и им нещо, което ние не можем да предвидим, а именно законодателният график законодателните органи ни сезират, когато ще да ни сезират. Това е първо непредвиден фактор за нас. И второ, втори аспект, и тук а, идваме и следващия, сигурно следващият въпрос, споделяме сградите си с комитет на регионите, което дава възможност за големи економии, но пък не ни дава възможност да управляваме с пълна свобода графика си. Трябва с година напред да предвиждаме заседанията и да резервираме залите, което има въздействие върху всичко това. Конкретно спораме с бюджет за пътните разходи и дневните за членовете на, комитета, които представлява около 15% от бюджета на комитета, от които около 5% са за дневните. Какво се опитваме да направим, за да контролираме тези разходи? На първо място смятаме да внедрим софтуер, който ни позволи доста по-надежно да прогнозираме разходите. И също така, работим с самите членове на комитета, като ги насърчаваме да използват по-економични методи за резервиране на билети. Например, чрез ползването на нискотарифни агенции или портали за сравнение на билетите. И можем да отбележим, че вече 20% от пътуванията на нашите членове са или с нискотарифни компании, или с билети економическа класа. Но все пак полетни за действия в голяма степен е ограничено, защото на настоящите технологични напред не ни дава възможност да използваме устен превод а, а, дистанционно или за, ви, по, по време на видеоконференции. Тоест хората в някакъв момент ще трябва да се срещнат физически, за да могат да си свършат законодателната работа. Беше даден въпрос за екстранализирането на а, писменият превод и дали това дали сме доволни или не. Да кажем, че в момента, в който започваме да, изпълня, да използваме външни по-изпълнително обикновено сме малко по-взискателни. И нека да кажем, че сме средно удовлетворени. Но за сметка на това е предвидено а, равнище от, на изпа, изпъл, да, даване по изпълнителни на 20% и тук отново имаме ограничен а, но поле на действие. Ако се намали количеството строителната работа, се увели... намалява и нуждата от проти, съответно това, което даваме на подизпълнителите. Двумсва трябва да имаме вътрешен капацитет в моментите на пик в законодателната дейност. Така че като цяло системата работи, може да положим още малко повече усилия, за да екстанализираме още повече, но ми се струва, че ще постигнем 20%, разбира се, под контрола на това, което и колегите от Комитет на регионите могат да кажат по въпроса. И така стигаме до темата за сътрудничеството с Комитета на регионите. В писмените отговори подробно описахме всички економии, които постигаме с това сътрудничество. Около 20 милиона евро са економите, които не, не, със смокът не може да пренебрегнем. Говорим и за двете институции. Тук говорим за економии от техническо естество и економии на персонал. И мисля, че все пак това е доста добър пример за това как от момента, в който институциите решат, че е важно да се е, зачитат парите на накопаците, това позволява много големи економии и сме по ангажимент да постигнем повече. Тук сме стигнали с споразумението за сътрудничество. Настоящото споразумение изтича на 31 декември започнаха подковителните действия за, под, за подновяване на това споразумение и засилване на някои от а, измеренията ми. За сега решението е споразумението да бъде удължено до края на 2020 година. Политическите органи трябва да вземат все още официалното решение, за да могат да се доизчистят някои аспекти, т.е. да има възможност за допълнително подобряване на сътрудничеството, но вече постигнахме доста е, значителен напредък. Например, проектът за сливане на някои отдели за превод е, започна с два е, отдела, а сега се разшири вече девет отдела са, се управляват съвместно и има прогнози, и съдосочен план за продължаване с тази инициатива. А тази година големият успех е фактът, че двете институции успяха да се е, договорят с Европейската комисия и е, под е, егидата на господин Оттингер да разменят две от нашите сгради с сградата Фан Мерлон, която може би някога си спомнят беше едно време собственост на Европейския парламент. И това ще доведе до спесявания на средства, но загуба на около 10 000 квадратни метра площ. Или това значи загуба на площ около 200 модула за работа съгласно нашата схема за изчисляване на разпределението с Комитет на регионите. Така че когато говорим за работното място на бъдещето, разбира се, в момента се обмисля до каква степен ние можем да оптимизираме пространството с а, вътрешни прегради, например, които банално да звучи, или с по-новаторски работни места в сътрудничество с, с синдикатите, или чрез увеличаване на, на възможностите за работа от а, вкъщи за служителите. Не мисля, че го всички въпроси, но ако не съм на ваше разположение си. Muchas gracias. Comité de las Regiones, señor Servilla Martínez, tiene la palabra. Señor Martínez. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да ви благодаря за уводните думи относно значимостта на тази комисия и за това, че вие искате да ни помогнете, за да бъдем по-ефективни ние като комитет на регионите можем само да споделяме и да аплодираме наказаното от вас. Сега, на въпросите на господин Щедовкс. Само няколко думи, защото ще кажа няколко думи за докладчика. Значи, след предишното освобождаване през 2018 има решение на съда, създаване на нова комисия, която е абсолютно независима, включително а, в не, не в тази комисия участваше един доктор от Европейският парламент. Благодарим на парламента за това, че ни го преотстъпи. Но през май 2019 година се установи, че заболяването е професионално. След това генералният секретар и бюро и бюро бюрото решиха, взеха решение за обещетение на а, аудитора. Вие, Комисията по бюджетен контрол, предложихте да проведеме процедура на помирение и Вие също така разполагате и с отговора на председателя, т.е. датата, на която ще се проведе това помирение с участието на Европейският парламент. Разбира се, целта на всички е да се реши колкото се може по-бързо този проблем. Относно други въпроси, свързани с турмози, същите мерки като на друго място. Няма какво да добавя, само искам да кажа, че по принцип на 4 или на 5 декември ще се, ще се приеме един кодекс на поведение с цел да се избегне а, за бъдеще а, да се избъднат, да се избегнат а, случаи на турмоз. А, но, що се отнася до другите въпроси, Джан Лука Брунети от Екосок отговори на повечето от въпросите. Няма да му противоречу. Напротив, между 20 и 25% от превода се екстернализира. Но разбира се, нещата зависят много от законодателния процес, защото в един момент новата, новата комисия ще задвижи мотора, двигателя и тогава нашите преводачи ще изведнъж ще бъдат много натоварени. Но смятам, че с едни 20-25% нещата ще, се, ще бъдат овладяни. Така че няма какво повече да добавя отказаното от моя колега. Колкото до преимуществата или до економите, Разбира се, сумите могат да бъдат обсъдени, но като но разбира се, интегрирането на службите винаги водат до ефективност. Колкото до гръзградите, нещата бяха казани през 2022 година може би ще се разменят сгради с комисията. Ще видиме. Ако ми позволите, би било добре да отложиме за по-късно но новите е, трудови начини на работа. Така че мисля, че би било по-добре -по -по да отложиме е, приемането на тези нови е, форми. Но с новите съоръжения, с, нов, с е, работеното от дистанции и така нататък, ще доведе до оптимизиране. Нека да отложиме другото. Омбудсман за омбудсмана госпожа Даниела. Благодаря ви. Ще се опитам в да отговаря на въпросите, които ми бяха зададени. Е, започвам с въпроси на докладчика за първия статут. Има една специална инициатива на Европейския парламент във връзка с процедурата е, и е, становището на Европейската комисия, както и е, така, съгласието от страна на е, съвета, ние в никакъв случай е, не, няма да поставяме някакви определени искания, но както и в миналото ще предоставяме е, информация не само на Европейския парламент, но и на трите основни институции във връзка с е, техническите аспекти на Комисията по петициите, на Комисията по правни въпроси и на вашата комисия. Това се отнася и до другите две, е, е, два документа. Становището на е, комисията, позицията на съвета. Естествено, когато е необходимо, сме на разположение. Освен това, споделяме най-добри практики, като предоставяме информация за най-добрите практики в е, сферата на етичното поведение на нашата уеб страница. Много сме открити в това отношение. Там става дума не само за най-добра практика изобщо, е, но и по етични въпроси. Ние на практика е, правим преглед на всички вътрешни политики. Омбудсманът на Европейския съюз естествено трябва да бъде е, е, наясно и много добре информиран за всичко, което се случва, включително и по отношение на етиката и кодекса на поведение. Това се отнася и за случващото се в нашата служба. Благодаря, госпожо председател, за възможността да взема отношение по въпроса за служителите, работещи на договор. Ние имаме съвсем детайлна документация, която предоставяме на бюджетния орган, естествено на парламента. 20% от служителите, които работят в службата ни, са всъщност именно такива служители, които работят на срочен договор. По отношение на функционалността можем да спорим. Естествено, тези хора много лесно могат да се демотивират. Около 20% от тази категория служители в повечето случаи могат да бъдат устроени на постоянна работа, но в някои случаи и на временни, насрочени договори. Е, в някои случаи, естествено, е, служителите се налагат да отсъстват по-дълго време заради отпуск по майчинство, родителски отпуск и така нататък. В такъв случай така, броя на служителите намалява. Мога да ви предоставя много по-детайлна справка. Така че много малко са допълнителните разходи във всеки случай във връзка с персонала, защото обикновено е, така, се движим в, рам... в бюджетните граници, предвидени за е, служителите, работещи на граждански договор. И по последния въпрос. Е, да, действително неприятна ситуация. Потвърждавам, че във връзка с тази кампания характеризираща се с дезинформация, се оказа, че в крайна сметка съобщенията са изпратени от един много о, така, анонимен, е, криптиран сървър. Е, Междувременно все пак е, установихме, че ставаше дума за едно вътрешно проучване за служителите и въпроса за въздействието на дейността на Европейския омбудсман и е, на трето място е, бяха публикувани такива фалшиви е, становища е, привидно от името на омбудсмана или на службата. Естествено, във връзка с въздействието на работата на омбудсмана, ние сме включили редица е, факти и е, допълнителни детайли в е, доклада. Преди всичко, въздействието на нашата служба. Ние имаме много висока процент е, е, на съответствие 88-85% от голям обществен интерес. Е, колко важно е да се промени културата на европейската администрация – е, няма нужда да говорим за това колко полезна и необходима е тази дейност, но незабавни е, ефекти не можем да очакваме. Това не става от днес за утре, но виждаме една положителна динамика в ЕЦБ, в комисията и така нататък, които междувременно вече приеха новия кодекс за поведение на комисарите. Има много-много конкретни примери, които подкрепят идеята, че нещата се развиват в положителна посока. Съответствието на институциите с тези норми на поведение в администрацията е на <clears throat> така, високо равнище. Забелязваме във всеки случай макар и е, бавна промяна на културата на европейската администрация. Първоначално реакцията е негативна, но след това виждаме е, нарастваща готовност да се извършат необходимите промени. Е, говорим за въздействието на е, работата на омбудсмана. Е, естествено, възможностите са в рамките на мандата, т.е. ограничени. Е, да, цялата тази дезинформация по отношение на нашата служба е, е, беше кампанийно проведена, но истината е, че имаме 25 е, служители, които се занимават само с проверки. Те са е, юристи. Ние е, търсим именно такива специалисти. В някои случаи е, ангажираме е, и млади специалисти, които не са е, прависти, но е, при всички положения работата в нашата служба е свързана най-вече с правото, с законодателството и затова е, е хубаво човек да има правно образование. Трябва, когато е необходимо, естествено, да се търсят и други специалисти. Използването на вътрешното проучване сред служителите. Не става дума за е, институциите и е, комитетите на служителите. Всъщност, е, за да иллюстрирам това, което искам да кажа, ще дам няколко примера. Статистиката обикновено е негативна, има неутрални отговори, когато се провеждат анкети или проучвания, да кажем, повечето хора казват няма мнение по въпроса или е, е, се изказват критично във връзка с конкретен въпрос. Това показват е, проучванията на служителите сред служителите. В крайна сметка не се посочва е, същинската цел на тези имейли, които бяха разпространени, 75% е, са доволни от условията на труд. 77% се чувстват също доволни и от информацията, която получават, от 57% е, е, са е, съгласни с условията на труд в кабинетите и така нататък. Това са действителните цифри, не тези, които бяха разпространени невярно. И естествено, не бива да се допуска демобилизация или разочарование сред служителите. Така че подчертавам много положителна е реакцията на комитетите на служителите в администрацията, както и на самите служители пряко не бива да се поддаваме на а, така тревожната а, не вярна информация, която бе разпространена с въпросните дезинформиращи мейлове, най-вече във връзка и с а, изборите. Благодаря. Благодаря. Извинявай. Е... И за последно органа за надзор на личните данни. Благодаря много. Късно е и всички вече сме уморени, така че позволете ми да говоря на е, родния си език е, испански. Благодаря на докладчика за положителния тон с който по, подчерта усилията на всички органи да изпълнат своите задължения. Така е. И благодаря ви, че го признавате. Благодаря и на Сметната палата за извършената работа, за сътрудничеството с всички нас. Това може би не е много видно, на пръв поглед, но е много важно за доброто управление на средствата. Ще отговоря телеграфично на всички въпроси. Новите задачи на органа 3 са те. Първо, да имаме нов секретариат с 25 души. Трябва да организираме надзора на агенциите в третия стълб, като Европол а, и други, защото много е, много е важно и много голяма задача е да е, упражняваме надзор над полицейските данни и новите задължения, които ще бъдат по новите ни задължения, проистичащи от изтичане на данни, включи, включително глобите, които трябва да да могат да бъдат налагани на различните институции, т.е. трябва да помогнем на, да помогнем на агенцията. Как се изразява това в бюджетен аспект? 25 е, е увеличанието на бюджета за 2019 и 2020. Направихме едно е, проучване в националните органи, т.е. резултата показа 25%. Така че се надяваме, че е, през бюджета за 2020 година ще бъде на равнището на нашите очаквания и на нашите изисквания. Сега, най-важното, разбира се, е прилагането на етичните правила, защото без етика нищо не можем да постигнем. За това сме назначили един така наречен офицер по етиката, който ще подготвя всяка година един доклад, поне един доклад годишен, годишно, който ще бъде представен на е, заседание на, управ... на управителния съвет. Мисля, че това е една добра мярка, която бих препоръчала и на другите агенции. 40% от нашите служители са насрочен договор. Това е последица от кризата. И от това, че бюджетите на различните агенции бяха замразени в продължение на години. Ние сме в процес на развитие, на а, разрастване, но с малкото средства, които разполагаме, можем само да, на, да наемаме временни служители на временни договори, които все пак струват по-ефтино, отколкото постоянни служители. А, но при всички случаи наистина положението не е задоволително, не е устойчиво и за това правиме всичко възможно да се намали този процент до един по-разумен процент. Организирахме два конкурса в рамките на ЕПСО, за да намалиме през 2020 година по възможност броя на срочните договори от 40 на 25%. Благодаря ви. Благодаря и в заключение ще дам думата на господин Джеховски. Благодаря. Благодаря на всички, които участваха в този много интензивен дебат е, по темата освобождаване от отговорност 2018 е, година. Смятам, че е, е много важно да се говори е, е, откровенно по въпросите, които задава Европейския парламент. Ние сме ваш партньор, ние не ви атакуваме. Е, тук е, от 5 години е, работя за Европейския парламент и съм участвал в процедурите за освобождаване от отговорност на всички институции. Казвам, че днешната дискусия, е, и казвам това не само защото съм докладчик е, тази година, за 2018 днешната дискусия показа, че действително работим в дух на сътрудничество, разговаряме така помежду си много ви моля, е, е, от време на време, е, връщайки се от дома, отделяйте повече време и на близките си. Това е в крайна сметка най-доброто, което ви се е случило във вашия живот тази вечер. Да кажем, смятам, че трябва вече да се отправите към дома, за да видите близките си. Желая ви здраве и успех. este debate tan vivo, la verdad es que he tenido que hacer de presidenta, pero me he sentido... И така, сега не ми остава нищо друго, освен да... Много се радвам, че много се говореше испански по време на това заседание. Искам само да ви кажа, че следващото ни заседание ще се проведе на 18 ноември от 15 часа, така че благодаря на всички от тези, които участваха в дебата.